Dobro jutro, dragi kolegice и колеги. Добро утро, уважаеми колеги. Продължаваме заседанието на Комисията по външни работи. Вчера бе променена последователността на точките от дневния ред. Днес първо ще обсъдим доклада за напредъка на Черна гора през 2014 година. Докладчик е Чарлз Танък от ЕКАРЕ. Черна гора се намира на етап преговори, при които постигна добър напредък. Черна гора е единствената страна в региона, която в рамките на преговорите е отворила отделни преговорни глави. Затова на тази страна се пада водеща роля в региона. Тя носи отговорност в областта на международното сътрудничество и що се отнася до възприятието на процеса на разширяване на Европейския съюз. Има и някои явни предизвикателства, като например силно поляризираната политическа обстановка. Продължават да са на дневен ред реформите в публичния сектор, както и на ниво съдебна власт. Същото въжи за борбата срещу корупцията, както и за свободата на медиите и свободата на словото има проблеми, що се отнася и до етичността на журналистите. В своя доклад нашият колега е отчел както положителните, така и не толкова положителните аспекти във връзка с <clears throat> разширяването в посока към Черна гора. Господин Танък. Montenegro continues to make good progress in the Както казах, Черногора продължава да бележи напредък в процеса към членство на Европейския съюз и в момента е единствената страна в Западните Балкани, Балкани която е започнала преговори от 35-те глави. Две са временно затворени, 16 са отворени, в това число ключовите въпроси 23-24, посветени наказателното правосъдие и вътрешни въпроси освен четири, които бяха отворени миналия месец. Глава 31 за общата външна политика, политика за сигурност и общата политика за отбрана също отворена. Искам да отдам дължимото на ангажираността на Черна гора в това отношение. Заслужава да се отбележи, че Черна гора, за разлика от големия съсед Сърбия, приведе своята външна политика към тази на Европейския съюз във връзка с санкциите срещу Русия вследствие коалицията с Украина. Освен това подкрепя политиката за Ислямска държава и са приели закон за унези граждани, които се присъединяват към а, джихадистски групи. Както знаете, това е проблем в Западните Балкани но има и черногорци. Службите за вътрешна сигурност на Черна гора очудващо следят 300 граждани на Черна гора, за които има подозрение, че подкрепят терористични дейности. В областта на външните отношения Черна гора се продължава да стреми към членство в НАТО и приветствам казаното от генералния секретар Расмусен от миналата година който прикани организацията да покани Черна гора за член през 2015 година. Въпросът за членството в НАТО разделя обществото и трябва да бъдат положени повече усилия от всички партии, за да бъдат убедени в, в достоинство на членството. Съдебната реформа продължава като част от стратегия разработена от правителството е, за периода 2014-2018 година и изборът на нов е, главен прокурор от парламента миналата година е символичен жест, е, който говори за ясна ангажираност. Независимостта на съдебната система продължава да е източник на притеснение, но трябва да се положат усилия за да се подобри процеса за дисциплинарни действия срещу представителите на съдебната власт. Друг въпрос е свързан с свободата на пресата. Трябва да се, следва да се отбележи, че броят на инцидентите е малък, но и имаше неприемливи нападки срещу журналисти в редакциите. Подобни инциденти създават култура на самоцензура, на автоцензура. Представителите на медиите решиха да преразгледат въпроса за кодекса на поведение. Що се отнася до обществото като цяло, бяха положени усилия за да се премахнат предразсъдъците и стереотипите към някои младсинствени общности, но са нужни още усилия. Римски, ромските деца често напускат училище рано и те без, без друго броят на записаните деца не е много висок друга област е и отношението към ЛГБТ. Черните Балка... Черна гора е добър пример за Западните Балкани. Аз съм докладчик за Черна гора и винаги съм смятал, че трябва да има подкрепа на всички партии, за да има компромис между управляващите и опозицията. Както отбелязвам в доклада си, по-нататъчния напредък ще зависи от изпълнението на стратегията за присъединяването. Убеден съм, че Черна гора е способна на това. В, края, в крайна сметка това е малка е, просперираща нация, която е отправила взор към широкия свят – аз съм, гледам на себе си като на щастлив човек, който е имал възможност да работи по този доклад и смятам, че перспективите са добри. Председателят благодаря. Господин Танък. Радвам се е, на думите ви, че е, страна, която, по която сте докладчик, е източник е, на положителни емоции, а не на предизвикателство. Сега давам е, думата на господин е, е Хаует, който ще говори от името на госпожа Нелиза Дат. Извинявам се, че от името на Лиза Дат, че не може да бъде тук но тя започна работа по взаимоотношенията с Черна гора. Искам да кажа на господин Танък, че приветства проекто доклада му. Смята, че той е балансиран и измененията, които възнамерява да внесе, ще е, бъдат съзвучни с е, духа на доклада. Няколко по-конкретни въпроса. На първо място Черна гора играе важна роля в региона и присъединяването на тази страна следва да се разглежда само за себе си, но и в контекста на региона. Неодавнашните протести в Черна гора, когато господин Тачич го посети, посети страната във връзка с Косово, са тревожни и мисля, че в доклада трябва да се каже нещо, за да се насърчи Черна гора да подкрепя европейските стремежи. По въпросите за дискриминация, за някои може би те са приоритет – бихме искали да приветстваме факта, че политиката за борба срещу дискриминацията е приведена в съответствие с законодателството на Европейския съюз. Бихме искали обаче да се каже по-ясно, че омбудсмана играе важна роля. Парадът Прайт на ЛГБТ през 2014 година постигна успех но турмозът срещу лица с различна ориентация е проблем. Е, предстои много работа тук, особено притеснение предизвиква системата за глоби за работодатели, които не назначават определен брой лица с увреждания. Друг проблем са интегра... интеграцията на ромите. Е, има много поводи за притеснение тук, но това са все въпроси, по които господин Танок се надявам, че ще бъде отворен към предложения и очакваме да продължат преговорите по този много състоятелен доклад. Благодаря господин Хауит. Сега ще думата на докладчика Васянка от името на ЕНП, места господин Ковачев, господин Кукан. Докладчикът Сянка Андрей Ковачев не може да присъства днес. Аз ще се изкажа от негово име. Първо, благодаря на докладчика за добре свършената работа. Той справо изтъква, че Черна гора играе водеща роля в преговорите по присъединяване и като такава носи голяма отговорност в региона и в рамките на процеса на разширяване. Едно от действията, които е необходимо да се предприемат е изграждането на доверие. Има много нерешени проблеми в редица области, като например обявяването в несъстоятелност на алуминиевия комбинат в Подгорица, злоупотребата с публични средства за целите на партии, корупцията сред журналистите. Всички тези проблеми поставят на опасност независимостта на институциите и се отразяват неблагоприятно върху економическия климат. Всички политически партии трябва да направят повече, за да гарантират доверието на инвеститорите. Жалко е, че продължават инцидентите с журналисти, че журналистите продължават да бъдат сплашвани. Независимостта на медиите трябва да е сред приоритетите ни, тъй като тя е лакмусов тест за независимостта на институциите. Що се отнася до съдебната власт, подходът на Европейския съюз залага на качеството, а не на скоростта. Трябва да се гарантира независимост на съдебната власт, да се запази темпа на реформите, за да се гарантират и преговорите по глава 23 и 24 езикът на омразата, най-вече на омраза на етническо и религиозно основание, не бива да бъде допускан. Трябва да се създаде атмосфера на толерантност и взаимно разбиране. Във връзка с това Приветствам криминализирането на деянията на граждани, присъединяващи се към джихадистски терористични организации. Приветствам също така и факта, че Черна гора следва курса на Европейския съюз по отношение на Украина. Нека припомня и неодавнашното изслушване, което проведохме тук, в което участваха всички министри на външните работи на страните от Западните Балкани. Някои държави от региона системно пренебрегват препоръките, които отправяме към тях. Черна гора от своя страна винаги е следвала нашите препоръки по политически и економически въпроси. Надявам се, че ще продължи да прави това и в бъдеще, за да се избегне политическия достой, който наблюдаваме в някои други държави. Черна гора ще постигне успех при положение, че има и политическа воля за това. Благодаря, колега Кукан. От името на социалистите и демократите, докладчика Цянка, господин Андролакис. Първо желая да благодаря на докладчика господин Танок за проекто доклада, който представи и за извършената от него работа. Черна гора постигна значителен напредък по отношение на приетите закони и плановете за действие. Тези програми или планове за действие вече са приети. Резултатите от преговорите за присъединяване на 16 декември показаха, че сега се отварят нови глави 28 защита на потребителите и 29 митнически съюз. Усилията трябва обаче да бъдат продължени, особено предвид е, принципите на правовата държава, реформа на публичната администрация и медийните закони. Този проект доклад е, отразява необходимите усилия и е важно да се посочи, че Динамиката на процеса на реформи в Черна гора не трябва да отслабва. Важна е и борбата с корупцията. Освен това, трябва да насърчим властите в Черна гора да работят за намаляване на социалното неравенство и безработицата чрез избягване на укриване на данъци и изграждане на по-справедлива данъчна система, която насърчава растежа. Освен това, трябва да насърчим малките и средни предприятия да участват в европейски програми, например Косме. И накрая трябва да се помисли и повече за околната среда, необходим е модел на растеж, който е екологичен. Други важни аспекти, които трябва да се включат са следните споразумението за подходите на работа заедно с Европол, контрол върху сигурността в рамките извън на европейските граници, Черна гора даде принос към осъществяването на общата политика на сигурност и отбрана и играе положителна роля на Западните Балкани. НАТО е стратегически партньор на Европейския съюз, обаче преговорите за присъединяване към НАТО тук е, не са отразени в текста, защото всъщност е, в е, този текст става дума само за преговорите с Европейския съюз. Искам да посоча, че съответните закони и програми за действие са много важни. Европейската комисия подкрепя Черна гора. С нашите изменения ние се опитваме да включим елементите, които посочих в тази резолюция и се надяваме на по-нататъчно добро сътрудничество. Благодаря. Благодаря, колега Андролакис. Благодаря ви и за това, че отбелязахте напредъка в отношенията между Черна гора и НАТО. Сега Йозо Радош от АЛДЕ. Благодаря, благодаря господин председател, уважаеми дами и господа. От името на АЛДЕ аз поздравявам колегата Танок за този толкова добър доклад, който е много добре балансиран и отразява трудностите и необходимите стъпки, които трябва да направим. В този доклад обаче се посочва и напредъка съдебната система и всичко каквото се прави там. Това се споменава, е, посочва се назначаването на главен прокурор, създаването на е, специализиран съд е, срещу военните престъпления и също така уреждане на работата на съдиите и прокурорите. Всичко това са много важни неща. Но, за да се стигне наистина до ефективна съдебна независимост, ще трябва да измине малко време. Институциите, които бяха създадени, обаче във всички случаи могат да допринесат в положителен смисъл за постигане на този резултат. Надявам се, че тази резолюция ще допринесе за създаване на положителна атмосфера, за да може правосъдието в Черна гора да функционира ефективно. След това искам да се спра на членството на Черна гора в НАТО. Членството в НАТО е стратегически интерес не само на Европейския съюз, а също и на западния свят, ако мога така да се изразя. Би било добре ако целият е, източен бряг на Адриатика се присъедини към НАТО, защото чрез съвета за сигурност Русия се опитва да наложи там своите интереси и е, да се постави под въпрос тази тенденция. Има се предвид присъединяването на Черна гора към НАТО. Въпреки, че е, стремежите към присъединяване към НАТО от страна на Черна гора са по-слабо изразени, отколкото към присъединяване на Европейския съюз, това трябва да си остане задача. Не е задача на така наречените релевантни държави членки да тласнат пред този процес, а на всички държави членки. Мисля, че в доклада трябва да се посочи точка, в която се отразява ясно отговорността на Европейския съюз. Европейския съюз чрез своята работа може да ускори процеса на присъединяване на Черна гора към НАТО. Колеги. Благодаря, колега Радуш. Кристиан Преда. Благодаря, господин председател. Аз е, искам първо да поздравя господин Танук за чудесния доклад, който е изготвил. Той има много голям опит с тази страна, както ние знаем, и искам също така да приветствам значителния напредък, постигнат от Черна гора по е, нейния път към Европейския съюз. Решението да се отворят четири нови глави което беше е, оповестено в средата на декември, е, ме радва. Това е много значителен напредък, е, който се реализира от Черна гора, една страна, която стана кандидатка през 2010 година. Искам да насоча вашето внимание към два аспекта, които ми се струват много важни. Ние вече изслушахме един колега, който е, току-що посочи този напредък. Става дума за борбата срещу корупцията. Аз мисля, че е важно е, създаването на новата агенция срещу корупцията от новото правителство е, и това е според мен Това е нещо, което е много важно, но още по-важно е да се разполагат с необходимите средства за реализиране на тези цели. Тези средства могат да бъдат полезни в борбата срещу корупцията и това трябва да се запази като тенденция, за да не се влуши е, ситуацията. Това е първата точка. Втората точка – свободата на медиите, на пресата. Това е въпрос, който е много актуален в момента и трябва е, за съжаление винаги да се напомня, че в една демокрация журналистите работят независимо и е, е не трябва да бъдат повлиявани отвън. Установява се, че в Черна гора все още има журналисти, които са изложени на огромен натиск отвън и понякога това дори стига до насилие. Така че е, с голямо съжаление установявам такива факти в страна, която има амбицията да стане член на Европейския съюз. Смятам, че трябва да изразим нашето безпокойство предвид тези явления и е, да се обърнем към е, компетентните органи там да намерят средства за защита на журналистите, които изпълняват своята работа. Благодаря. преда. Evo, imali smo relativno malo javljanja za riječ. Благодаря. Имаше много желащи да се изкажат. Сега да ви кажа кои са се записали вече и след това няма да приемам повече заявка. Има още едно искане. Юрек. И тъй като е 9.29 вече, моля ви, опитайте се да се вместите в рамките на една минута. Господин Хаджи Георгио има думата. Искам да повдигна два въпроса. Първо, свободата на пресата и свободата на изразяването. Искам да благодаря на господин Танък за извършната от него работа. Напълно справедливо подчертава проблемите в тази област в Черна гора. Когато журналистите са подложени на някои ръководители. Не можем да не говорим за липса на свобода на изразяването. Това е действително сериозен проблем. Той се среща там, където власт имащите и собствениците на медиите не допускат свобода. Що се отнася до членството в НАТО? Мисля, че в Европейския съюз трябва по-скоро да го критикуваме, отколкото да насърчаваме нови държави да се присъединяват към него. Благодаря. Господин Месевич има думата. Благодаря. Най-напред бих искал да благодаря на колегата Танък за много балансирания и качествен доклад. Съгласни сме с повечето отказаното в доклада. Въпреки, че аз замествам колегата Луначек, която е докладчик в Сянка, тя ме помоли да предам, че всички изменения, които внесем, ще бъдат в духа на, първо, на е, първоначалния доклад. Няколко въпроса. Първо, в параграф 17 много бихме приветствали споменаването на въпроса за медийната свобода. Въпросът е важен и заслужава да му се отдели повече внимание. Освен това, като представител на Зелена партия, аз съжалявам, че в доклада не се засягат екологични въпроси. В Западните Балкани има много проблеми с околната среда и за да не губя време ще спомена аналогични проблеми в Македония, когато стигнем до тази точка. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Остревичус. има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя Чарл Станък за чудесния доклад. Благодаря и на докладчиците в Сянка, които му помагаха. Наистина Черна гора, както и другите страни от Западните Балкани, които водят преговори за членство и имат всички шансове да повторят успехите на предишните разширявания. Това може да се постигне обаче само с високо качество на политически и административни реформи. Това е задължителен процес. Аз съм за конструктивния диалог, който водим с тези страни и призовавам Европейската комисия да обърне внимание и на най- и дори на най-дребно изглеждащите аспекти на реформите. Бих искал да се спра по-подробно на ситуацията с правата на човека и качеството на демокрацията в тези страни. При липса на напредък в тази област, тези страни не могат да се присъединят към Европейския съюз, а знаем това е отличен опит. Благодаря, господин Остервичиус. Сега думата има господин Токеш. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да поздравя също господин Танок, защото става дума за един много добре балансиран доклад. С нощи и днес ние говорим за държави от бивша Югославия и някои доклади бяха вече обсъдени подробно от нас. Не можем да оставим без разглеждане какво наследство оставил комунизма на Балканите, защото става дума наистина за едно тежко наследство. И това наследство утежнява общата ситуация в тези страни и общата криза, която засяга цяла Европа. Комунизмът и войната все още се чувства там и срещу тях трябва да се борим. Аз мисля, че в това отношение Черна гора е в добра позиция. Страната има проблеми, свързани с военните престъпления, с нетолерантността, това са унаследени проблеми. И в тези сфери трябва наистина още много да се направи. Ако наистина желаем тези държави в даден момент да се присъединят към Европейския съюз. Аз мисля, че Черна гора е пример. Черна гора е отличник в този процес на присъединяване. Много важно е да се посочи, че трябва да се спре е, емиграцията от страната, защото е, в противен случай няма да може да има економически растеж. Виждаме, че има много силен емиграционен процес е, от бедните държави на Балканите, защото безработицата е много висока. Поради тази причина е наистина жизнено важно да се подобри економическата ситуация в Черна гора. Само по този начин държавата ще може да изпълни задълженията си, защото тя не трябва да се оставя да бъде обезкръвена. Благодаря за останалите четири докладчици. Искам да е, припомня регламента една минута. Господин Шуйца, благодаря, Андрей. Аз благодаря също на колегата Танок. Той покри всички области, които се отнасят до Черна гора и мисля, че наистина е постигнат напредък. Въпреки това, сега ще поставя два конкретни въпроса. Точка 12. Там вие изразявате вашата загриженост и искате да се вземат сериозни мерки в случаите, на разследване на военни престъпления. Аз Имам писмо, писано от бивши лагерници, които искат такова разследване. Точка 12, мисля, че на нея трябва да настояваме. Трябва да се разследват военните престъпления, защото преди 25 години тези хора наистина са били жертва на насилие. Аз идвам от Добровник, 35 км от границата с Черна гора. Аз също виждам и признавам напредъка, обаче неизяснените въпроси трябва да намерят отговор. След това по точка 22, господин Танок, там вие изисквате е, ускоряване на е, определенето на границите между Черна гора е, и Харватия. А, тук е, ще трябва да посоча неизяснените въпроси между Черна гора и Харватия. Тук наистина е необходимо да се даде отговор този срок, е, спор може да бъде решен и съм сигурен, че това ще стане бъдеще. Колегата Пицула. Из године у годину видливо е да... Благодаря. Непрекъснато се установяват е, случаи на напредък през годините в процеса на присъединяване на Черна гора. Това се установява в доклада на господин Танок. Черна гора е страна, която има силна външна политика, поддържа добри съседски отношения, също така има добри позиции в преговорите за присъединяване с Европейския съюз. Това не може да се каже за всички. Наистина тази страна е много важна тя а, все още страда от наследството от войната през 90-те години. Затова е необходимо а, сигурността в този толкова чувствителен регион на Балканите и на Адриатика да бъде гарантирана. Трябва обаче да се посочат и проблемите. Господин Танок направи това недостатъчното спазване на принципите на правовата държава, корупцията, слабости в съдебната система, която не е достатъчно независима, всичко това трябва да се подчертае. Естествено, трябва да се посочи ограничената свобода на медиите, нападенията върху журналисти и политическата ситуация и борбата е, без национално консенсуса те... Срещу опозицията, може би, стратегии и закони се приемат много бързо, без е, да се иска съгласието на опозицията. Това във всички случаи ще се отрази върху преговорите и върху отбелязания напредък. Важна глава или по-скоро важен въпрос ще трябва да изясни правителството в Подгорица. Има се предвид отношенията на съседство. Трябва господин Жабавски. Присъединя се към поздравленията за господин Танок. Показва усилия и познания в един регион, който е традиционно труден за хората от Западна Европа за разбиране. Бих искал да обърна внимание на точка номер 15 от проекта за резолюция, в която е споменато нещо изключително важно, именно борбата с а, религиозни екстремизъм и чуждестранните джихадистски организации. Искам да напомня, че Черна гора е остров на стабилност около държави, в които има проблем с религиозният екстремизъм и в държави, които има подозрения за присъединяване към терористични организации като Исламска държава и други подобни. Затова след изчистване на международните и на спорните въпроси с Харватска, мисля, че най- най-реалистично държавата Черна гора е най-близко до изпълнение на европейските критерии. Благодаря ви. Hvala kolega Džambacki. Zadnji. Колегата Юрек, благодаря. Аз имам две генерални забележки по този регион. Първо, ние говорим за различни политически искания по отношение на ЛГБТ общността и говорим за това, като че ли не е имало референдум в Харватия или подобно движение във Франция. Аз мисля, че много сериозно трябва да се отнесем към тези въпроси и да не прилагаме тук структурен натиск по отношение на едно политическо младсенство, което вижда нещата по друг начин. Втори аспект един генерален коментар по отношение на всички държави, които са преживели комунизма. Когато говорим за тях, ние не трябва да ревизираме европейската история. Związanych na przykład z nadreprezentacją. Да, имаме предвид, че не трябва да допускаме нови разделителни линии във всички важни институции в публичния сектор. Това е проблем на новото неравенство, нов социологически проблем и с него трябва да се отнасяме сериозно когато става дума за държавите от бивша Югославия, тук е, възниква и проблема за войната. За съжаление обаче този проблем често се изтласква на заден план или изцяло се забравя. Благодаря. Едно мало шире питание от самога извеща. Председателят, благодаря. Зададохте един много общ въпрос, който не се отнася конкретно до доклада. Сега ще дам думата на представителя на комисията, след това на докладчика за заключение. Господин председател, благодаря ви. На няколко пъти бе упоменато, че Черна гора е постигнала най-голям напредък в процеса на европейска интеграция. Това е в съзвучие и с решението да започнем преговори за присъединяване преди две години и половина. Това бе правилното решение в подкрепа на усилията на страната за членство. Разбира се, има и някои проблеми. На нас се пада отговорността наред с напредък при преговорите по технически въпроси, да гарантираме и напредък при преговорите за върховенството на закона. През октомври очертахме някои приоритети, като например борбата срещу корупцията, по които Черна гора трябва спешно да постигне напредък, за да могат да бъдат отворени следващи преговорни глави. Този подход се увенча с успех. Черна гора постигна напредък в съответните области, така както упоменаха и няколко ваши колеги. Това със сигурност е положително развитие, но показва също така, че понякога Черна гора се нуждае от известно насърчаване, за да постигне бърз напредък. През декември бяха отворени още 4 преговорни глави. Към момента преговаряме по общо 16 глави. Приемането на необходимото законодателство е предпоставка за постигането на по-нататъчен напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Надяваме се, очакваме, че в резултат от това ще бъдат постигнати добри резултати. Разбира се, става дума за процес, за който е необходимо известно време. Ние от своя страна ще го следим отблизо, ще наблюдаваме напредъка в Черна гора. През април ще докладваме на държавите членки. Води се техническа работа по няколко други глави, работа на ниво съвет – ако по време на латвийското председателство бъде постигнат напредък в областта на върховенството на закона, ще има възможност и за отварянето на още няколко преговорни глави. Благодаря. С това приключихме раз... разискванията за Черна гора. Отворени са 16 преговорни глави, в това число глава 23, 24 и 31, което е окоръжаващо. Черна гора постига напредък, полага усилия за постигането на всички стратегически цели и за решаването на проблеми, като, например, проблема за приемствеността след разпадането на Югославия. Полагат се усилия и за възбуждането на наказателно преследване срещу военно престъпници. Благодаря ви за разискванията. Крайният срок за изменения е 27 януари, 12 часа на обяд. Поздравявам колегата за изготвения добър текст. Преминаваме към... Извинявайте, Чарлз имаш думата. Нека направя кратко обобщение и отговоря на въпросите на колегите. Ще бъда съвсем кратък, тъй като нямаме време. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря на колегата, който се изказа от името на председателя на съвместния парламентарен комитет. Мисля, че въпросите, които повдигнаха колегите, са засегнати в отделни части на текста, може би не в степента, в която би им се искало. Ще се опитам да изготвя по-подробни формулировки, например за обещетяването на пострадалите от военни престъпления и за спора за демаркационната линия Имаше известно разделение във връзка с частта за членството в НАТО. Водили сме тези разисквания и по предишни доклади за Черна гора. Технически погледнато членството в НАТО няма връзка с членството в Европейския съюз, но то трябва да се постави в контекста на демократичните промени на върховенството на закона, така че не би навредило да се опомене и членството в НАТО. Някои колеги, като колегите от Харватия, бяха категорично за това но колегата Хаджи Георгио от Кипър и господин Андролакис от групата на социалистите не бяха особено ентусиазирани. Аз продължавам да държа на упоменаването на членството в НАТО. Госпожа Луначек и нейни колеги от зелената група упоменаха и някои екологични въпроси заявиха, че трябва да се гарантира микроуправление в тази област. Но в миналото не съм подкрепил тези техни изменения. Ще ги разгледам обаче, ако отново ги внесат. Върховенството на закона, борбата срещу корупцията, свободата на печата, безнаказаността на военно престъпниците, защитата на мълцинствата, като ромите, ЛГБТИ и други, независимостта на съдебната власт, всичко това са особено важни въпроси, които се засягат в моя доклад. Готов съм да разработя по-подробни формулировки, но знаете, че имаме ограничения за обема на текста. Благодаря ви за разискванията. Ще се запозная с вашите изменения. Надявам се, че ще можем да разработим компромисни изменения. Като цяло доклада се ползва с широка подкрепа. Благодаря на господин Данък. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът за напредъка на Македония. Имаме около 25 минути. Много дълги бяха разискванията за Черна гора, затова нека дадем повече време на докладчика и докладчиците в сянка и по-малко време на останалите колеги. Генералният секретар на Арабската лига вече ни отпусна още 15 минути. За това ви моля да сте кратки. Господин Вайгел за доклада за напредъка на бивша Югославска република Македония. Благодаря, господин председател. Началото на декември бях в Скопие, за да се запозная с положението там. Разговарях с всички представители на правителството, на опозиционните партии, на организации на гражданското общество, на медиите и други. Както може би допускате, положението в Македония не е нещо ново за мен. Следя го вече от около 15 години. Не бях изненадан да установя някои проблеми, които и упоменавам в доклада си. Същевременно бях изненадан от атмосферата на откритост, на ентусиазираност във връзка с предстоящото членство на страната в Европейския съюз. Искам да изтъкна взаимодействието, което бе установено с нашата делегация, отличния прием и много добрата програма на посещението ни в Скопие. Тази година бивша Югославска република Македония навлиза в десетата година от процеса на присъединяване. Тя е постигнала най-голям напредък, що се отнася до привеждането в съответствие на законодателството си с това на Съюза. Комисията нееднократно е призовавала съвета да започне преговори за присъединяване, но има още редица нерешени въпроси, най-вече един – който бе основната пречка пред стъпването в преговори за присъединяване. Македония продължава да работи добре в областта на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения. Играе конструктивна роля в двустранните си отношения с други страни кандидатки. Политическите отношения с Гърция продължават да са под сянката на въпроса за името, но економическите и търговските взаимоотношения между двете страни са нормални. Македония продължава да си сътрудничи с България в областта на отбраната преговорите за двустранно споразумение за добросъседство напредват. Страната няма нерешени проблеми за границите си с съседни държави. През април 2014 бяха проведени парламентарни избори. Основната опозиционна партия, тази на социал-демократите, отказа да признае резултатите от тях твърдеше, че са допуснати нередности, като купуване на гласове и сплашване. Наблюдателите на изборите заключиха, че е бил проведен надлежен законов процес, но заявиха също така, че понякога не се прави разлика между дейностите на държавата и дейностите на партиите. Разговарях подробно с лидера на опозиционната партия и неговите сътрудници по въпроса за бойкотирането на работата на парламента. Подчертах, че и за тази опозиционна партия приоритет трябва да бъде нормалното функциониране на парламента. Подобно на други, които са разговаряли с лидера и господин Заев, се съмнявам, че постигнах нещо с намесата си. Бойкотът от страна на социал-демократите продължава да е сериозен проблем. Отразява се зле върху нормалното функциониране на парламента, спира провеждането на ключови реформи и не допринася за гарантирането на надлежен контрол и на срещен контрол. Липсата на политически диалог води до още по-голямо разделение между политическите партии. В разговорите си в Скопие подчертах, че един функциониращ парламент спада към отговорностите както на тези, които бойкотират, така и на управляващите. Трябва да се работи по-активно за намирането на компромис. Трябва да се гарантира прилагането на рамковото споразумение от Охрид, най-вече що се отнася до недопускането на дискриминация и справедливото представяне. Съвместното съществуване на отделните етнически общности продължава да е проблем. Наблюдава се недоверие. Има проблеми и с мълцинствата. По-малките мълцинствени групи все още не са достатъчно добре представени. Особено тежко е положението на ромите, които са жертва на дискриминация и предразсъдъци. Някои политически фигури продължават да използват език, подстрекаващ разделение на етническа основа, най-вече по пред, време на предизборната кампания. Все още не е приключен процесът на прилагането на Охридското рамково споразумение. Постигнате. е напредък в областта на реформата на публичната администрация. През 2010 година бе прията стратегическа рамка в тази област. Трябва обаче да се повишат прозрачността, ефективността и капацитетът за работа на публичната администрация. Македония е изправена пред най-сериозните проблеми в региона, що се отнася до независимостта на медиите. Държавният контрол върху тях продължава да е проблем трябва да се упражнява по-строг контрол, най-вече при разпределянето на финансиране за рекламни кампании. Ще ви обърна внимание на случая с Кешаровски, който продължава да е много сериозен проблем. Мисля, че винаги трябва да се възползваме от възможността да го поставяме на дневен ред, когато водим разговори на високо равнище. Проведени са реформи на ниво съдебна власт, повиши се ефективността на работата на съдилищата. Прияти са мерки за повишаването на компетентността на съдиите и прокурорите. Една от основните причини за загриженост е селективният подход на правоохранителните органи. Упражнява се и неправомерно политическо влияние върху съдебните производства. Независимостта на съдебната власт от какъвто и да било външен натиск формално е гарантирана но на редица съдебни инстанции явно съдиите не действат съгласно принципите на независимостта. Трябва да се направи повече за независимостта и безпристрастността на съдиите. Няма да се спирам в подробности върху економическите показатели на Македония. Те са задоволителни, Страната отбеляза растеж в размер от 3,9%. Той е по-висок в сравнение с растежа през 2013 година. Процентът на безработица продължава да е висок, но спада. Македония продължава да играе водеща роля що се отнася до бизнес климата. Съгласно проучване на Световната банка, Македония е на трето място в света, но продължава да има проблеми с изпълнението на договори, сключени с дружествата. Има проблеми за бизнес климата, проистичащи и от законодателството. Всички представители на деловите среди, с които се срещнах, наблегнаха на този проблем заключение мога да кажа, че започването на преговори е важен въпрос и абсолютна необходимост така ще се гарантира стабилността в региона. Ще се окаже и положително въздействие върху уреждането на двустранни въпроси. Ще се засили сцеплението между отделните етнически групи. Ще се наложи дух на приобщаване в политическата сфера. Ще се повиши економическата стабилност и ще се повиши и размерът на чуждестранните инвестиции. Готовността за компромис е основна предпоставка за решаването на всякакви проблеми, най-вече на двустранно равнище. Не виждам защо в духа на добросъседството, в името на общия интерес, на стабилността и просперитета на региона, да не се реши въпросът с името, да не се решат и всички останали проблеми на двустранно равнище. Мисля, че е крайно време да отворим за Македония вратата към Европейския съюз. Благодаря, господин Вайгъл. Уважаеми колеги, десетима колеги са се записали в списъка на желаящите да се изкажат. Имаме проблем. Мога или да ви дам само по една минута за изказване, или сега да прекъсна разискванията и да продължим след като приключим разговора с генералния секретар на Арабската лига, тъй като той трябва да си тръгне в 11 часа. Не можем да променим това. Моля ви за разбиране. Не е необичайно тук да се прекъснат разискванията по дадена точка и след това да се възобновят. Трябва да отдадем дължимото на всички държави, участващи в процеса на разширяване. Не мисля, че би било справедливо да проведем разисквания в рамките на 12-13 минути, тъй като тези държави така или иначе се обсъждат само веднъж годишно. Съжалявам, че точката не бе обсъдена вчера. Това не зависеше от мен. Ако координаторите не възразяват, можем сега да прекъснем разискванията и да ги възобновим след като си тръгне генералният секретар на Арабската лига. Всичко остава. Каквото и друго да направим, то ще бъде проява на неуважение. Моля да проявите разбиране и гъвкавост. Ще се срещнем с представителите на делегациите на Съюза в 11.30. Аз съм принуден да приема това решение, но възразявам срещу начина по който се води дебатът. Вчера приех дебата да бъде отложен за днес. Днес го отлагаме за още по-късно. Не смятам, че това е справедливо към страната, за която говорим. И не смятам, че този подход е особено коректен. Да, да, да. Ние имаме напълно уважение към страната, докладчик за която сте. Именно заради това уважение отлагам точката. Е, като председателстващ е, заседанието искам е, да проявя уважение и към нашият гостенин. Господин председател, вие изменихте програмата без преди това да ни информирате. Аз още вчера помолих за това. Първо, да се обсъди доклада за Македония, защото ние ще пътуваме. А сега вие още веднъж отложихте разискването, така че ако ние желаем да се изкажем, кога можем да го направим? Защо? Питам, защото трябва да пътуваме. Много ви моля, дайте ни възможност накратко да кажем нещо. Поне двамата гръцки колеги поради изборите трябва да пътуват. Много ви моля, кажете как да процедираме. Poštovana kolegice, dnevni red je u Уважаеми колеги, дневният ред вчера след обед беше установен, вие видяхте това. Заседанието на тази комисия е предвидено за вчера след обед и за днес целия ден. Това също знаете. Ние можем да продължим нашето разискване за Македония, след като изслушаме през секретаря на Арабската лига и заседанието на ръководителите на делегации ще започне в 11.30. Можете да се обадите в секретарията и да кажете, че искате да говорите за Македония. Аз обаче сега приключвам разискването по тази точка и преминавам към точка 10 на дневния ред е, на Бил Ал Араби, генерален секретар на Арабската лига. Така че, първо нека да го поздравя най-сърдечно сред нас. Той е генерален секретар на Лигата на арабските държави. Той е изправен през същите предизвикателства, що се отнася до стабилността в Магребе, Машрека и Близкия изток. Тясно сътрудничество между Европейския съюз и Арабската лига може да доведе до конкретни резултати, особено с оглед на кризата в Либия, Сирия и борбата срещу ислямска държава. Но също така и е, от гледна точка на подкрепа за млада демокрация като Тунис. Е, международната общност подчерта колко е важно да се изкорени заплахата на ислямска държава за разнообразието и, и стабилността в Близкия изток. Исламска държава и всички форми на радикализма изискват ангажимент от всички арабски държави. Те са единствените, които могат и трябва да поемат водеща роля. Европ, Европейския съюз е в предните редици на помощта за Сирия и сирийските иракски беженци и е най-големия донор на агенциите на ОНЕ при предоставянето на помощ за палестинските беженци. Ние се опитваме да изградим по-тесни връзки и да насърчаваме сътрудничество на политическо-економическо ниво с всички страни от Южното Средиземноморие. Европейския съюз подкрепя политическите, економически и социални мерки за стабилизация в Ирак. Много важен аспект е Африка, а, а, мирната инициатива, чиято цел е да реши веднъж за винаги арабско израелския конфликт и да се нормализират отношенията с Израел а, и всички а, държави членки. Господин Алараби, вчера се срещнахте с а, госпожа Могерини. И сега искаме да приветстваме и вас и вашите колеги. Тук са и посланниците. И искаме да чуем вашето становище за това как можем да разширим сътрудничеството между Европейския съюз и държавите от Арабската лига. Сега ще ви дам думата за 10 на 15 минути. След това ще проведем дискусия. Благодаря, господин председател. За мен е чест и удоволствие да говоря пред вас. Европейския съюз е в предни традиции на борбата за всички справедливи каузи. Вие полагате огромни усилия да се решат проблемите. И всички ние искаме да изградим едно добро бъдеще. През последните няколко години бяхме свидатели на скок в сътрудничество между страните от Арабската лига и Европейския съюз. През 2008 година беше проведена министерска среща и тогава темповете на сътрудничество не бяха толкова бързи, но през последните няколко години, особено след заседанието през юни в Атина между всички министри на Европейския съюз и всички министри от Арабската лига усетихме желание да се подобрят отношенията. В крайна сметка ние сме съседи а, и проблемите, на които се натъкваме, са от всеобщ характер. И надграждайки върху този успех, очаквам следваща министерска среща през 2016 година и се надявам, че среща на, комитет, на политическия комитет и комитета за сигурност – и съвета на Арабската лига ще дадат нов тласък на сътрудничеството. В началото искам да благодаря признанието на Арабската лига за неодавнашното признаване на държавата Палестина. Това стана през декември. Смятаме, че това говори не е само за ангажираността на Европейския съюз към правата на палестинците, но и ангажираност към правата на всички. Защото мирът в Близки изток няма да бъде само а, мир за Палестина, това ще бъде мир и за Европа. За първ път от Втората световна година насам мирът в а, този а, регион става все по-важен. Време е палестинците да, за, да имат възможност да живеят в мир, достоинство и достоинство. Това трябва да бъде, достоинството и мирът трябва да бъдат за всички страни. Не може само една страна да си призвоява това право. Решението две страни се приема от всички. Сега е необходимо то да се реализира на практика и Европейския съюз, който играе е, все по-важна роля, ще успее е, да реализира на практика казаното. Нека да кажа няколко думи за Европейския съюз е, и отношението към него в моята част на света. Бил съм повече от 20 години в Нью Йорк. Значението на Европейския съюз и ролята му се засилват непрекъснато. Много страни в Азия и Африка гледат на Европа като на група страни, които са постигнали баланса помежду си страни искат да помагат на Сирия, на Палестина. И вашата роля се засилва. Ето защо искам да ви уверя, че много страни в различни части на света следят вашите намерения. Преди да навляза в проблемите за Либия и Сирия, искам да кажа няколко думи за това, което се нарича арабска пролет. Без съмнение, в продължение на няколко години в моята част на света нямахме най-добрите правителства. Имаше потребност от повече свобода, повече, своб... повече възможности за изразяване на становището. В последствие, това, което се случи в Тунис и други арабски страни, е, млади хора излязаха на улицата. Аз имам внучка на 16 години, която беше на площада. Може би те не разбираха напълно събитията, но какво искаха те? Искаха социална справедливост, демокрация, добро управление, социални възможности. И аз лично вярвам, казвам го с известно колебание, че ние все още преминаваме през това, което може да се нарече преходен период. Когато се случиха събитията, аз бях външен министр и се срещнах с много външни мисли от Европейския съюз. Трима от Източна Европа, които също преминаха през преходен период. И всеки един от тях ме питаше – Разговарях и с външните министри на Испания и Португалия, които също са преминали през промяна на политическата система. Те казаха, че промените са отнели години, някои казват 9 години. А ние при нас, ние сме все още в четвъртата година, когато някой иска да, да дава оценка на страните, които преминават радикална политическа промяна от диктатура към демокрация, това ще отнеме време и имайте преди това, когато давате оценка на а, ситуацията. Сега да премина към Либия. Либия е нова държава. Тя е била създадена през 50-те години. Част е била окупирана от Великобритания, част от Италия, част от не знам кого. Но тя е била държава 10-15 години преди да дойде Гадафи. Гадафи е явление. Човек, който е управлявал в продължение на 40 години 6 милиона души, той изгради институции. Дори когато е трябвало да се бори срещу опозицията, имаше един полк ръководен от един син, друг полк ръководен от друг син. Крайният резултат е, че страната се освободи от режима на Гадафи, но не успя да изгради институциите. Имаш такова намерение. В края на 2011 година аз се срещнах като представител на Арабската лига. Те искаха от нас да помогнем, ние от ООН, от Арабската лига, за да изградят институциите. За съжаление, по различни причини, за които няма, в които, на които няма нужда да спираме сега, това не се случи. В момента има две гледни точки – Едната вярва в бъдещето на Либия и не може да се смята за екстремистка. Сега, в Либия всички са мисиомани и другите под ръководството на определени много крайни гледни точки са свързани с мисиоманското братство, но всички те са е, изповядат една религия, говорят един език. Е, бяха проведени и избори, които бяха наблюдавани от е, много представители на арабските страни. На тези избори нямаше нищо забележително. В от 180 депутати, 160 са против екстремистите. Другите установиха, че не са в състояние да влияят върху събитията. Те създадаха национален съвет, в, в който има мисиомани, сега има две милиции, две армии и има нужда те да се обединят и да ги убедим в необходимостта да си сътрудничат военните действия няма да помогнат, ще бъдат разрушени всички съществуващи институции. Господин Леон, който работеше с Европейския съюз, сега е пратеник на генералния секретар на ООН, върши чудесна работа. Арабската лига също изпрати пратеник, който в детство си е живял в Либия той е палестинец, мисля, че има известни признаци за това, че може да се намери решение. За съжаление, има намеса отвън и разбирам, че господин Лион работи това да не се допуска, работи със съвета на, на сигурност. Можем да кажем с известна убеденост, че Либия може би е тръгнала по правилния път. Сирия е проблем. Това е една от най-старите държави на света. Аз не съм историк, но казват, е, че Дамаск е най-старият град в света. Сирия е дала много на световната история, тя обаче, за съжаление, е разрушена. Но човек просто му се къса сърцето, когато види степента на разрушенията, броя на беженците е, и разселените лица, всичките страдат. Вие сте много щедри, като помагате и на сирийските беженци. Трябва ще кажа при това и за палестинските беженци. Само, че се намесват много външни сили, Иран, Хизбула. Казвам го на руснаците, казвам го и на вас – вие осигурявате защитен чадър над сирийския режим. Какво трябва да се направи, за да се реализира окончателното комюнике на първата конференция в Женева през юни 2012 година? Това, което се казва в комюникето, е валидно и днес – Целта е бъдещето на Сирия да бъде в ръцете на сирийците. Трябва да се срещне правителството и опозицията, да започне преходен етап, да се създаде правителство и оттам нататък да решават какво искат за бъдеще. За съжаление, в този момент това беше възможно и преди 2012 година. Няколко месеца се намесих и вола, Иран даде огромна помощ, това число военна и економическа, и изведнъж групи като Нусра и други е, започнаха да се надигат и те осложняват нещата. Онова, което е необходимо е да мислим за бъдещето на Сирия – Е, всички, в това число и 13 милиона беженци, биха искали да има нормално правителство, което да представлява Сирия. Има някои признаци. Днес на 22 се очаква среща в Кайро, на 26 още една в Москва. На 1 и 2 юли Арабската лига покани сирийци от всички групи, управляващи опозицион... всички опозиционни групи. Те приеха два документа за бъдещето на Сирия, но след това започнаха да се карат и не можаха да постигнат съгласие. В момента Египет и Русия полагат е, усилия да обедини опозицията, да събере на место опозицията. Русия иска да, да събере опозицията с е, управляващите, което било много полезно. Е, нурваше чудесна работа, за да и се опитва да прекрати военните действия съвета за сигурност взе решение за прекратяване на огъня. От 15-16 години не съм виждал военни действия да продължават толкова дълго с 200 хиляди убити, без съвета за сигурност да приеме резолюция за прекратяване на огъня. Това е исторически прецедент, който не бива да се повтаря. Обикновено съветът се намесва и нарежда прекратяване на огъня. Съветът носи отговорност, но за съжаление един постоянен член не иска това, няма резолюция на съвета за сигурност. Ето защо аз казвам, че като Европейски съюз – вие трябва да започнете да мислите по възможността ветото да не се прилага към резолюции за прекратяване на огъня в света на сигурност. Надявам се това да се промени. Може би сега трябва да кажа няколко думи за проектите, по които бихме искали да работим с Европейския съюз. Аз вчера подписах някой от тях, с, подписах Федерика Могерини меморандум за сътрудничество. Благодарни сме на Европейския съюз за предоставената помощ. Микрофонът не е, не е включен. самичък се е изключил. Много сме доволни, много сме благодарни за нивото, но и сътрудничество между Европейски съюз и Лигата на арабските страни. Надяваме се, че това ще продължи в бъдеще. Ще спра тук и ако има въпроси, ще дам отговор. Благодаря, господин генерален секретар Елараби. Най-напред дам думата на госпожа Лио Мари, която е ръководител на нашата делегация. Преди да ви дам думата, искам да помоля колегите да не говорят повече от минута и половина, две, тъй като 10 души са се записали. Заповядайте, госпожо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на генералния секретар на Арабската лига за неговите думи, които са и а, точни, и детални. Имам 3-4 въпроса. Първият е свързан с Европейския съюз и страните от Арабската лига – е, генералният секретар е опитен дипломат и той не ни говори за това, което се говори в арабските страни, а именно факта, че е, безпомощността на Запада при някои конфликти водят до това, че на Европейския съюз и на Запада се гледа като на неспособни да предложат решения. Аз искам да го попитам какво конкретно очаква Лигата от Европейския съюз, освен добрите думи и финансовата помощ за беженците. Мисля, че има и други неща, които трябва да се свършат. По отношение на арабската пролет, искам да ви попитам е, има е, чувство за отстъпление някои, младежите в някои страни има такова чувство. Страните, които цитирахте, Тунис, Египет има обаче и други. ковети, страните от залива. Третия въпрос. Искам да ви попитам как се съчетава съперничеството между племената и религиозните напрежения, които констатираме. И накрая, господин генерален секретар, смятате ли, че можете да играете роля в това, което се случва в Европа, а именно вносът на отхвърлянето на западните ценности, интег... фундаментализма, фанатизма и обобщаването на конфликта между западния и арабския свят, нещо, което се проповядва от мнозина отдавна. Вече 16 души са се записали за изказване, което означава, че не мога да не отправя апел за солидарност. Минута, минута и 15 секунди, за да могат всички да се изкажат и за да има господин Елараби възможността да отговори господин Ховит. Благодаря съвсем набързо. Няма съмнение за застоя на арабската а, пролет. Бихте ли казали какво можете вие да направите, какво можем ние да направим, за да подпомогнем процеса на реформа? Второ, ясно е, че що се отнася до Сирия, Ислямската държава и други конфликти в региона, има финансова и друга помощ идваща от арабските страни, може би съзнанията на правителствата, може би не. Какво може да направи Арабската лига, за да се противопостави на това? Благодаря ви за това, което казахте за резолюцията за признаването на Палестина. Тя имаше широка подкрепа. Но очевидно не е лесно да се постигне консенсус между правителствата какво може да направи Арабската лига. Бихте ли ни казали няколко думи за правата на човека в Арабската лига? Много се притесняваме от случаи в Саудитска Арабия и Бахрейн – може и да не коментирате по тези случаи, но разберете нашите притеснения и кажете няколко думи за правата на човека. Господин Танък, благодаря господин председател, добре дошъл от името на групата на ЕКАРЕ третата група в парламента. Благодаря ви за интересното изложение. Аз съм първия, който ще признае, че Арабската лига играе много важна роля като орган и приветстваме подкрепата и в усилията за противодействие на е, заплахите, пред които са изправени арабските страни. Това съответства и на интересите, отнасящи до сигурността на Европейския съюз. Борбата срещу международния тероризъм, джихадистите при... Искам обаче да повторя това, което каза господин Хауит. Някои членове на Арабската лига никак не помагат. Не искам да посочвам конкретни страни от залива, но има достатъчно данни, че някои от тях открито подкрепят някои от ислямистски групи, това число и в Либия неодавна. И това стимулира и разделянето на тази страна. Включва се и подкрепа с груп като Ал-Нусра в Сирия, която помогна за изграждането на явлението Исламска държава в Ирак и Сирия. Какво може да се направи, за да бъдат обоздани правителствата на някои от вашите държави членки и да не подпомагат ислямистите. Нищо не казахте за Турция, важен играч, граничещ на някои от ваши членове. Турция, според мен, е тръгнала в грешна посока в много отношения. В пресата има твърдение, че службите за сигурност са подкрепили джихадистски групи и в Сирия, и в Ирак – Какви са взаимоотношенията между правителството на господин Ердоган и Арабската лига? Благодаря, господин Танък. Дам вам думата на госпожа Шаке. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин генерален секретар. Заявихте, че Европейският съюз играе важна, водеща роля при отстояването на справедливи каузи. Заявихте, че във връзка с това в арабския свят много често липсват правовата държава и демократичността. Нещо, което отбелязваме с съжаление. Вчера бе подписан меморандум за разбирателство между Арабската лига и Европейския съюз в областта на борбата срещу тероризма. Искам да ви запитам как ще направите така, че това сътрудничество да не се извършва за сметка на зачитането на принципите на върховенството на закона и на правата на човека. Да не се използва като извинение за пренебрегването на важни принципи, като справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и зачитането на върховенството на закона. Мисля, че трябва в по-голяма степен да отчитаме правата на човека. Не бива да забравяме революцията, на която станахме свидетели във вашата родна страна какво можете да направите, за да предотвратите предоставянето на каквато и да било помощ, било то от държави или по-заможни физически лица, в държави от Арабската лига за джихадистки терористични организации, като Ислямска държава и други. Има голяма загриженост във връзка с това. Последният ми въпрос е свързан с особено тежкото хуманитарно положение в немалко от вашите страни членки. Какво ще направите, за да се изпълнят ангажиментите за предоставяне на финансиране и ресурси? Госпожа Лох, Билер, благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин генерален секретар. Имам въпрос във връзка с органите ви за правата на човека, като например Постоянната арабска комисия по правата на човека, която изготви и прие Арабската харта за правата на човека. По какви въпроси работи към момента тази комисия? действа и Арабският комитет по правата на човека, който разглежда доклади за различни държави. Какви са плановете на тези два органа за 2015 година? Окоръжаващо бе, че през септември миналата година Лигата на арабските страни прие статута на Арабски съд по правата на човека. Това бе окоръжаващо, но и водещи активисти правозащитници от региона отправиха критика във връзка с това. Например, във връзка с достъпа до този съд и назначаването на неговите членове. Какво е вашето отношение към тези критики? Последният ми въпрос е свързан с Либия. Заявихте, че диалога трябва да продължи. Съгласни сме с това, но какви разисквания се водят в Арабската лига. Господин Кастал. Грация. Благодаря, господин председател. Няколко страни повдигнах а, въпроса за влиянието на някои страни, които финансират арабските страни Сирия, Либия. И искам да задам въпрос, но и да изразя пожелание Арабската лига да се намеси, като предвиди конкретни санкции срещу свои страни членки, които в момента, за съжаление, оказват лоша намеса. Още един въпрос, свързан с Йемен. Бихте ли ни дали своята оценка за тази страна и гледната ви точка към драматичните събития там? Благодаря ви, че сте тук и ни дадахте тази възможност за размяна на мнение. Колегата Бургезио. Благодаря, господин генерален секретар. Три кратки въпроса. Първо, едно наблюдение – не всички джами в Европа са обежище на пропагандисти на джихад, но всички а, терористи са минали през тези джами. Арабската лига подкрепя развитието на културните центрове и джамиите. Какво смятате да направите, за да се реши този изключително тежък проблем, който е свързан с опасността да се идентифицира исляма с тероризма? Втора, въпроса за иммигрантите. Трагедията на иммигрантите, е често от арабски происход – които загиват в трагични условия, прекусявайки Средземно море, са свързани с сериозен хуманитарен проблем. Не смятате ли, че Арабската лига би трябвало да създаде центрове под егидата на Червения кръст и други хуманитарни организации? Какво ще направите, за да решите този проблем и накрая телеграфно? Арабската лига смята ли да се намеси, за да се сложи край на клането на християни, които са преследвани в много страни и трагедията, особено в Кобане, където стана ясно колко е тежка ситуацията. Господин Вандален. Uh, Благодаря, господин председател, господин генерален секретар. Повечето много наболели въпроси вече бяха поставени. В нашите страни се провеждат обстойни разисквания с обществеността за това каква оценка да дадем на исляма. Според мен би било изключително важно да не се ограничавате само с политически декларации. Особено важно би била Арабската лига да се дистанцира от екстремизма, тъй като екстремизмът е една огромна злоупотреба с Корана и с всичко, което символизира ислямът. Вие като неутрален орган можете да призовете всички арабски държави да поемат ясен ангажимент за пресичането на финансирането на всякакви подобни групировки. Това е нещо, което ние не можем да постигнем с намеса отвън. Би ли било възможно Арабската лига да свика конференция на високопоставени представители на сунитския ислям. Не може ли да се съберат всички върховни духовни водачи на сунитския ислям и ясно да заявят, че никой няма право да се позовава по този начин на Корана и да се възползва от исляма. Мисля, че това е много важно. Много е важно вие да направите това. Благодаря колегата Демис Макер. Извинете, колегата Панцери. Грация. Благодаря, господин генерален секретар, и за ролята, която играете. Три много кратки наблюдения. Що се отнася до взаимоотношенията с а, джихадизма. Как изгледате на идеята а, да се приеме нормативна база джихадистите да нямат достъп до източници на петрол и до петролните полета? По-нататък имат има проблеми в Арабската лига и в Европа, темата съществува. Те, някои страни не бива да се превър... страните не бива да се превръщат в врагове. Второ наблюдение. Очаквайки процеса на преход, е, има една широка област права на човека – и тук бих искал да чуя вашето мнение и накрая какво мислите за Западна Сахара, страни като Марокко, Алжир, какво мислите по тази тема? Господин Демесмакер за една минута. Благодаря, господин председател. Ще се опитам опитам да не повтарям казаното вече до сега от преждеговорившите. Искам да поставя конкретни въпроси, имайки предвид е, какво съм научил през последните 16 дни. Палестина, Арабската лига иска да организира конференция на високо равнище за статута на тази страна. В каква фаза е подготовката за тази проява и колко страни са заявили своята подкрепа? В различни интервюта, господин генерален секретар, вие бивате цитиран с вашите думи, че Ислямската държава е терористична организация второ поколение – която не може да бъде победена чисто с военни средства, защото се появяват нови идеологични елементи. Тук ще трябва да се приложи широк подход, твърдите вие. Как изглеждат нещата с възложеното от Арабската лига проучване и какво е вашето мнение за панарабска конференция за заплахите от фундаментализъм в Близкия изток? Вие бяхте поканени да говорите на съвета за сътрудничество в Персийския залив. Тази организация е допълнение към Арабската лига ли е и виждате ли тук средства и възможности да се справите с проблемите в региона? Господин Вайго. Благодаря, господин председател. Господин генерален секретар, вие съвсем учтиво насочихте вниманието ни към това, че в повечето случаи не разбираме не разбираме процесите в Близкия изток, поради което ние по същество сме се съгласявали с военни решения. Войните носят проблеми в бъдещето и е важно да осъзнаем, да разберем какво допринася арабската мирна инициатива за решение на проблема между Израел и Палестина. Аз мисля, че това е един от най-добрите проекти днес – той не е загубил своята актуалност. Можете ли да си представите Арабската лига да стартира нов проект, нова мирна инициатива за Сирия? Благодаря ви. Be brief and mention благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Ще упомена нещо, което изненадващо според мен не упоменаха колегите. Трябва да отчетем, да дадем положителна оценка на ролята, която изиграхте вие в взаимодействието си с гражданското общество в Египет и другаде. Диалогът се провежда не само между политици в рамките на отделни държави. Затова трябва да отчетем и работата, която извършихте заедно с неправителствените организации. Загрижени сме във връзка с положението на НПО в редица държави от региона, най-вече в Египет. Вие сте за, економичес... за международното право, за създаването на Арабски съд по правата на човека. Една интересна, според мен, структура, която ще се създаде по модел на други такива структури в международен мащаб. Какво е мястото на тази организация в международния ред? Как според вас тя ще допринесе за прилагането на всеобщи ценности? Благодаря. Госпожа Габриел от името на НП. Благодаря за вашето много добро експозе. Аз искам да се върна е, на три проблема във връзка с Арабската лига. Първо, ситуацията в Либия. Е, аз е, знам, че Арабската лига там е много важна. Искам да се спра на начина за излизане от кризата в Либия. Дали имате ключови елементи за пътя, по който да се излезе от тази криза? и ние се надяваме, че е, това би довело до добри резултати. Второ, борба срещу организираната престъпност и по-специално разпространението на оръжие. Какво е сътрудничеството между Арабската лига и африканските страни в тази сфера и какви мерки сте взели в тази насока? Трето, борба срещу тероризма. Аз мисля, че това е първия приоритет в нашето стратегическо партньорство. Въпросът ми е следния. Съществува ли в Арабската лига механизъм, платформа за споделяне на най-добрите практики за борба срещу е, религиозния радикализъм? Госпожа Ана Комеш. Госпожа Гомеш, много се радвам да ви видя отново. Има и друго тълкуване на положението в Либия. Това е война, която се води от подставени субекти. Война между Египет и Саудитска Арабия от една страна, които подкрепят Тубрук, и Турция и Катар, които подкрепят Мисората и Триполи. Смятате ли да се намесите така, че да спрат едностранните военни действия в Либия? Подобна война между подставени субекти се води под различни форми в Сирия и в Ирак. Когато бъде превзет и Мусул, ще се разрази още една огромна хуманитарна криза, която ще засегне и сунитското население на Мусул. Какво предприема Арабската лига, за да избегне такова положение? Благодаря, госпожа Фотига. Благодаря, господин председател. Ваше превъзходителство, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря за много интересното ви изложение. Позволете ми едно наблюдение. Аз представлявам Полша тук в Европейския парламент. Нека вземем опита на Полша когато говорим за приноса на Русия, то не можем да изключваме и положително въздействие върху наистина много тежкото положение в Близкия изток и Северна Африка. Но Моят опит показва, че Русия е както част от решението, така и една от причините за проблемите, не само в Централна и Източна Европа. Моля да вземете предвид и това. Съгласна съм с всички от тези колеги, които изискаха по-активни действия от страна на Арабската лига за оценката на избиването на харвати. Свидетели сме на много тревожни събития по целия свят, най-вече в Северна Африка. Каква е вашата оценка на диалога, който в момента се води под егидата на Бернардино Леон? Каква е вашата оценка на неодавнашните събития в Либия? Благодаря, госпожо Фотига. Господин Бухнер. Благодаря, господин генерален секретар, че се отзовавате на нашата молба за дискусия. Благодаря и за чудесното ви експозе. Искам, след въпроса на господин е, Смит, е, да се спра на ситуацията с правата на човека в Египет. Там става дума не само, но също за християните, за мирните демонстранти, които не не са част от мусулманските братя. Въпросът ми към вас е следния. Според мен Европейския съюз може с малко средства да постигне много. Какво конкретно бихте ни препоръчали като стъпки? Господин Кант. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин генерален секретар. Глътка свеж въздух е да говорим с опитен политик отвън. Една бележка и въпрос към вас. Бележката ми е следната. Отношенията към с арабския и мусулманския свят са под сянката на тероризма. Мисля, че трябва да ги поставим обаче в по-широк контекст. Въпросът ми към вас е следният. Говорихте за установяването на демокрация. Казахте, че това ще отнеме известно време. Казахте също, че вашата внучка е участвала в демонстрациите на площад Тахрир. Какво ме притеснява? Притесняваме това, че не се постига напредъкът, на който бихме искали да сме свидетели, на който биха искали да са свидетели хората в арабския свят – Вместо да се установи социална справедливост, идват на власт дори и по-жестоки диктатори. Нека ви дам за пример Египет. В резултат от всичко това се налага политиката на ислямска държава. Втората ми бележка е свързана с екстремистите – каква ще е ползата от това да ги подвеждаме всички под един знаменател, вместо да правим разлика между терористите и останалите. Ако подвеждаме всички под един знаменател в това число и представителите на Таиш, мисля, че няма да решим проблема. Господин Фройнт. Благодаря ви, господин генерален секретар. Със сигурност сте запознат с публикации днес в медиите, в които се говори за промяна в позицията на западни държави, в това число и на Обединеното кралство, във връзка с включването на президента Асад в бъдещи мирни преговори. До момента от него се изискваше да подаде оставка, за да започнат каквито и да било мирни преговори. Какво смятате по тази промяна в позицията на западния свят? Трябва ли да я последваме всички? И Господин Лопес, благодаря. Искам първо да ви поздравя с добре дошъл в нашата комисия и да приветствам напредъка постигнат с госпожа Могерини. Първо искам обаче да попитам къде според вас в двете интеррегионални сфери може да се работи по-добре през следващите години и какви ограничения имате в Арабската лига при регионалната интеграция. Ние сме ваши партньори, имаме общи предизвикателства и за това целият този процес ни интересува. Очевидно е и не трябва да се напомня, че тези предизвикателства наистина са общи за всички нас. Терористичната заплаха, както за нас, така и за вас, е реална. Най-голям брой жертви на джихадизма живеят в мусулманските страни. Господин Асис. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на голямата опасност, която в момента съществува. Тя се изразява в това, че има склонност да се отдаваме на схващането за сблъсък на цивилизациите. Мисля, че тук трябва да се установи, че има многообразие в тези различни култури. Аз скоро посетих Туни с делегация на Европейския парламент и установих, че там арабската пролет е протекла успешно. Това е страна, в която нямаше демократично-либерален дебат, е, вече достигна до това, бяха проведени избори и тези, които загубиха изборите, се радваха на необходимия респект, което говори за демокрация. Въпросът ми сега към вас конкретно е следният. Какъв принос може да даде Европейския съюз за да може с историческия си опит да допринесе този текущ процес в арабските страни да завърши успешно. Опитах се да направя невъзможното и сега ще ви помоля да и вие да се опитате да направите невъзможности, да отговорите за 10 на минути на всички въпроси. Огромно предизвикателство, не знам как ще го посрещна. Най-напред няколко коментара от общ характер, възоснова на направените коментари и зададените въпроси. И след това ще се опитам да се върна на някои от конкретни, по-конкретните въпроси. Преди да отговоря няколко коментара. Някои въпроси бяха зададени срещу мен все едно. Арабската лига е съвета сигурност и ние можем да направим това за Либия или едно за Либия или друго за Йемен. Арабската лига е създадена по глава 8 на ООН. И тя по всички въпроси, отнасящи се до мира и сигурността, ние трябва да се отнесем към съвета за сигурност противопоставя... Наша цел е да направим така, че противопоставящите се страни да могат да разговарят. Няма свръх национална организация. Всички организации зависят от резолюциите, които са прияти от мнозинството. Бяха ми зададени въпроси за Либия. Да, и там има две, е, две гледни точки, които се конкурират. Правят се усилия да се постигне споразумение, основано на диалог. Някои въпроси го някои въпроси отразяват вашето мислене като християни. А, ние имаме една свещена книга, един, един пророк – някои от проблемите са от чисто политическо естество. В миналото не е имало конкуренция между различните а, е, схващания. Те започнаха с е, хумени. В моята страна а, е, Египет и сунити, шиити, са живеели съвместно и никога не са мислили, никога не са се замислили. Тези въпроси са политически. Сега всички религии в света, юдаизма, християнството, исляма, са насочени към това да се пазят правата на човека, да не се вършат престъпления – всички религии всъщност грешно тълкуване е да, на религията е да се каже, че има някои, които са против социалния ред. В Германия имаше Бедер Майнхоф. В Италия бригата Росе. Как може да се обясни това? В някои исторически етапи има такива хора по различни причини. Да, съгласен съм, че нашата част на света страда. По въпроса за финансирането, преди две, ня... преди... наскоро беше проведена важна среща в Бахрейн, за да се обсъдят въпросите за тероризма. Вие страдате. Аз много съжалявам за това, което се случи в Шерли Ебдо и спратих писмо на външния министр Лоран Фабиус – аз бях първия, който посети френското посолство в е, Кайро и подписах кризата за съблизнование. Това е шок, но ни отдавна страдаме. Отворете историята. През 1946 година е, министър председател на Египет беше убит от мисиоманското братство. И други министър-председатели има. През 1981 година беше убит Ануар Садат ние страдаме от тероризъм, вършен от мисиомани. Вие го усещате сега, защото, за съжаление, това мина прекоси Средиземно море. И това е проблем, който трябва да се решава от всички. Аз казах и на външните министри, трябва да сътрудничим, да обменяме разузнавателна информация. Не съм специалист, но това е част от меморандума за разбирателство, който подписах вчера с върховния представител. Е, необходимо е всички страни, които смятат, че е неприемливо да се използва сила, да обединят усилията си и а, е, да направят така, че да се реши проблема. Бяха зададени много въпроси за правата на човека. Хората и изля, излязаха на площадите и в Либия, и в Сирия, и в Йемен, и в Тунис искат права на човека. Не са под, не е постигнат, не е постигнат този етап. През март ще има избори в Египет и се надявам, че там ще има ваши представители. Важно е да се помогне на всички, за да могат тези избори да бъдат справедливи. Имам чувство, че се движат в правилната посока. Ролята на джамиите няма съмнение, някой от тях допуска присъствието на екстремисти. И това е местен въпрос. Всяка джамия, е, всеки район трябва да се погрижи подобни хора да бъдат изхвърлени. В Египет е, правителството е, следи проповедниците, имамите. Не е лесно. Всички правителства по света се опитват да направят това и не е лесно. Е, трудно е да се гарантира, че, 100%, че е, усилията ви ще бъдат 100% възнаградени. Убийството на християни или мисиомани, без съмнение, е против закона. Но за да се реши въпроса, да се преодотврати всичко това, има нужда от обединяване на усилията може би е нужна някаква форма на сътрудничество. Какво правят страните от Арабската лига? След някои от действията на ИСИС, това е второ поколение терористични организации, Лигата проведе среща на 7 септември, много важна, дори бих нарекал историческа среща, и беше взето решение, че има нужда от цялостно противодействие на това явление. Не само военно, не само от гледна точка на сигурността. Подходът трябва да обхваща културата, образователната система, връзка, начина по който хората изповядват религията – в Арабската лига провеждаме срещи с експерти, за да се представи проучване, то ще се даде на правителствата и да го обсъдят в края на февруари. Ще проведем е, среща. Всички стратегически институти в, в целия арабски свят ще се срещнат, за да се подготви цялостно проучване с проекти, които да са свързани с събиране на, и на информация. Вчера повдигнах този въпрос пред външните министри. Те проявиха интерес към обща среща с експерти. Това е проблем, пред който е изправен човечеството. Всички се са партньори тук. Това може да стане, да се случи навсякъде. Случи се в Европа, може да стане в Латинска Америка. В Съединените щати е имало много опити да създадат подобни е, групи. Въпросът е, стои пред цялото човечество и всички е, страни трябва да му обърнат внимание. Има за Африка in the Arab League we do not discuss Western Sahara matter. Имаше въпрос за Западна Сахара, но ние не се занимаваме с това. Африканския съюз работи по него. Що се отнася до Палестина, арабската мирна инициатива. Тя беше предложена от Саудитска Арабия през 2002 година в Бейрут. Тя е на масата вече от 12 години. Израел не реагира, когато бях външен министр. Е, при мен дойдоха представители на Израелска мирна инициатива. Египет подписа мирен договор с а, е, Израел и ми казаха, да, че ние трябва да се опитаме да убедим а, е, арабските страни да нормализират отношенията си с Израел, за да може е, Израел да изпълни своите задължения. Моят отговор беше, че има е, определен е, ред и че всяка страна трябва да осъществи, да изпълни своите задължения. Ако едната страна а, каже, че е готова да се отегли, другата ще трябва да изпълни своите задължения, но не може да се иска само от едната страна а, да изпълни задълженията си. Казаха ми да се ориентирам към приключване. Да, имаше още 6 въпроса, на които бих искал да отговоря. Но в заключение ще кажа следното. Уважението към Европейския съюз нараства в цял свят. Групи страни, когато бъдат попитани какво ще предприемат по даден проблем, казват, ще се съобразим с Европейския съюз. Мисля, че не преувеличавам, когато казвам, че вие сте източник на надежда за мнозина в света. Има съвременна правна международна система и вие се опитвате да я спазвате. Що се отнася до израелско-палестинския е, конфликт, насоките приети от Европейския съюз са напълно съвместими с това. Мисля, е, са напълно съвместими с правилата. Що се отнася до проблемите, които стоят е, пред всички, ще кажа, и с това ще приключа, ние трябва да се подпомагаме взаимно. Само така можем да живеем в мир, в сигурност. В, навсякъде, във всички страни е имало терористични организации и е, атентати. Това, което виждаме днес е нещо по-различно границите между държавите се е, зачитат е, днес в по-голяма е, степен. Те казват, че са страна, че си имат печатат пари, продават е, петрол. И конференцията в Бахрейн трябва да се занимае с този въпрос. Всички ние трябва да сътрудничим, всички ние сме брати и сестри и всички ние сме жители на тази планета. Трябва да сътрудничим, за да можем всички ние да живеем в мира. Thank you. Thank you very much, Председателят, благодаря ви, господин генерален секретар. Мисля, че отправихте ясно послание за сътрудничество с Арабската лига, която е важен фактор за укрепването на световния ред и за борбата срещу тероризма и екстремизма. Благодаря ви. След минута ще продължим. Председателят, уважаеми колеги, нека подновим разискванията по точката за доклада за напредъка на Македония, който ни бе представен от нашия докладчик по темата господин Вайгел. Давам думата на господин Петърле, председател на делегацията за връзки с Македония. Алойс, имате думата. Моля всички или да седнат, или да напуснат залата, тъй като нямаме много време. Алоис, имате думата. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, приветствам колегата Вайгел, за реалистичния, конструктивен, проевропейски подход, с който демонстрира и разбиране за проблемите на страната кандидат. Вече 6 пъти комисията отправи препоръка за започване на преговори за присъединяване. Явно Македония вече има готовност, но съветът не отчита този факт. Важно е докладчикът първо да отправи искания към институциите на Европейския съюз. В рамките на преговори за присъединяване може по-лесно да се постигне решаване на все още нерешените проблеми. Ще се ускори и процесът на присъединяване. Това се отчита и от докладчика. Като ръководител на съвместния парламентарен комитет с Македония. Изразявам съжаление за това, че македонският парламент не функционира напълно. През ноември в Страсбург проведохме много ползотворна работна среща. Има големи разлики в статута между държавите кандидатки за членство от региона на Западните Балкани. Това в никакъв случай не допринася за стабилност в региона. Важно е да постигнем напредък в духа на препоръките в доклада. Благодаря. Колегата Преда ще се изкаже от името на докладчика госпожа Маковей. <laughs>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 Ще се изкажа от името на госпожа Маковей, докладчик от нашата група, която днес не може да присъства. Първо, госпожа Маковей призовава държавите членки да вземат решение за започването на преговори за присъединяване. Има две бележки по доклада. Първата се отнася до съдебната власт. Цитирам с голямо задоволство отбелязвам, че Македония е на напреднал етап от привеждането в съответствие на законодателството си с европейското. На напреднал етап при изграждането на техническа и физическа инфраструктура на ниво съдебна власт. Така държавата можа да работи по много сериозни проблеми, като натрупването на висящи дела, независимост на управителния орган на съдебната система, Висшия съдебен съвет, административното правораздаване, подобряването на гражданския и наказателния процесуален кодекс. Ще трябва да продължи работа в посока независимост на съдите, подобряване на качеството на правораздаването, по голямо прибягване до альтернативно уреждане на спорове, и до правни средства за защита, както и достъп до правосъдие за по-уязвимите прослойки на обществото. Друг въпрос е свързан с борбата срещу корупцията. Госпожа Макове отбелязва напредък в тази област. От 2004 година насам са започнали съдебни производства по 30 обвинения в корупция на високо равнище. Въпреки това, трябва да бъдат постигнати по-конкретни резултати, например на ниво Държавна комисия за предотвратяването на корупция. Работата на тази комисия е възпрепятствана, тъй като няма информационно-технологична връзка между отделните служби и органи в съдебната власт. Госпожа Маковей призовава компетентните македонски органи да поставят по-голямо ударение върху обществените поръчки, корупцията в политиката и корупцията на високите етажи на властта. Сега ще кажа няколко думи на френски. Е, е, Аз е, ще започна с това, че политиката на разширяване е една от водещите политики в Европейския съюз това е политика, около която се води борба за идентичност и е, също така политика, която беше овенчана с голям успех. Най-доброто свидетелство е, е присъединяването на страните от източна и централна Европа, които вече са част от Европейския съюз, показва е, всичко това, че е, преговорите с Европейския съюз играят ключова роля в процеса на демократизация. Е, така че днес не трябва да се забравя това. Знам, е, че в редица държави и членки има климат на въздържаност, на подозрителност по отношение на някои страни. но всъщност процесът на преговори означаваше и демократизация на страните от Централна и Източна Европа. А, ние, разбира се, не трябва да твърдим, че няма демократизация без разширяване. Аз а, искам да добавя също и факта, че съм съгласен с господин Вайгъл. Македония трябва да започне преговори и това е единствената точка, по която аз исках да кажа нещо. Безспорно това е централната точка. Не трябва да се забравя никога, че става дума за политически причини за една локална политика. Благодаря за вашето внимание. Разбрахме ви, господин Прада, казва председателят господин Хауит. Благодаря. Би ми се искало да поздравя господин Вайгел Откакто той започна работа като докладчик, зарадва на пълната ми подкрепа. Благодаря му за проекто доклада, който до голяма степен подкрепям. Според мен е особено важно Европейският парламент да продължи да настоява за предоставянето на пълна подкрепа на започването на преговори за присъединяване. Този процес вече се отлага прекалено дълго тук в Комисията по външни работи не бива да превръщаме членството на страната в Европейския съюз в средство за политически игри. Ще трябва всички да се опитаме да намерим консенсус. В противен случай няма да усъвършенстваме текста. Много важна роля в това отношение се пада на господин Вайгъл. Трябва да преговаряме за решаването на въпроса с името. То той в много голяма степен блокира процеса на присъединяване. По време на миналия първо парламентарен мандат аз изразих съмнения във връзка с посредничеството от страна на ОНЕ. Нека обсъдим още веднъж този въпрос. Работата за помирение между основните политически групи в Македонския парламент трябва да подкрепим този процес. Аз самият се срещнах с господин Заев преди когато в страната бе направен успешен опит за помирение, нито господин Бузек от името на ЕНП, нито аз от името на социалистите не обвинявахме нито една от страните. Опасявам се, господин Вайгъл, че в текста си обвинявате опозицията, което не е конструктивен подход. Мисля, че всички засегнати страни трябва да изиграят своята роля за постигането на помирение. Съгласен съм, че има проблеми с съдебната власт, корупцията, свободата на медиите. Но тези проблеми са типични за региона. Не бива да твърдим, че те са типични единствено за Македония и че още от самото начало са блокирали започването на преговори за присъединяване ще внеса изменения по точка 5 и 22, които се отнасят до измененията в Конституцията. Важно е тези изменения да се ползват с широка подкрепа, а не да се представят само от една партия. В точка 6 подробно се говори за бойкотирането на работата на парламента, но мисля, че трябва да я обсъдим допълнително. Точка 22. Международните финансови зони. Моята група е загрижена във връзка с тях, в която и да е страна, не само в Македония. Доколко това, което се твърди в тази точка е в съзвучие с предложенията, които се правят на страната в момента. Нашият парламент трябва да отстоява също така правата на общността ЛГБТИ. Аз съм бивш докладчик за Македония. Подкрепям това, което каза господин Вайгъл за случая Казировски. Трябва да сме много внимателни като политици, когато говорим за отделни случаи, тъй като можем да повлияем върху безпристрастността на съдебната власт. Този случай обаче според мен е пример за селективно правораздаване и за въздействие върху медиите в страната. Подкрепям господин Вайгъл който каза, че този случай трябва да се опомене в резолюцията. Благодаря, господин Танък. Благодаря. Нека се присъединя към тези колеги, които дадоха много висока оценка на работата на господин Вайгъл, като постоянен докладчик за Македония. Той е от региона, има много големи познания и ще може да надгради над чудесната работа, извършена от моя колега Ричард Хауит през изминалия мандат. Нашата група категорично подкрепя кандидатурата на Македония. Смятаме, че страната има право да встъпи в преговори за присъединяване. Наистина съжаляваме, че те се отлагат вече от 9 години. От 2005 година насам сме в вакуум. Това изключително дълго забавяне се дължи на факта, че една-две държави в съвета се противопоставят на препоръката на комисията да започнат преговори за присъединяване. Разбира се, Македония е малка страна, която има своите проблеми, като висока безработица, междуетническо напрежение, не само между албанците и славяните, радикализация на части от мусулманската общност, и джихадизъм. Това са проблеми, които са на дневен ред в Черна гора и в други държави от Западните Балкани. Продължава да има проблеми в отношенията между социалистите, които са в опозиция и управляващата партия. Опозицията блокира работата на парламента. Въпреки всичко това, Македония положи големи усилия за напредък. Бе постигнат напредък най-вече при обучението на съдиите и прокурорите и гарантирането на независимост на съдебната власт. Има обаче още какво да се направи, най-вече при борбата срещу ширещата се корупция. Приветствам направеното за привличане на чуждестранни инвестиции, в това число и от моята страна. Върховният представител госпожа Могерини има опит като бивш министр на външните работи на Италия. Тя пое силен ангажимент за поставяне на ударението върху Западните Балкани. Не веднъж е заявявала, че в новата си функция иска да допринесе за решаването на въпроса с името. Съгласен съм с господин Преда, който каза, че процесът на присъединяване към Европейския съюз продължава да бъде много силен стимул за провеждането на необходимите реформи в страни като Македония. Неоснователни отлагания на този процес пък от своя страна могат да доведат до социална и политическа нестабилност, до силно цинично отношение към европейския проект като цяло посредникът от името на ООН по въпроса с името вероятно ще участва в заседание на нашата комисия. Може ли ръководството на комисията ни и секретарията да потвърдят поканата? Много е важно въпросът с името да бъде решен на високо ниво. Аз лично отказвам да използвам бивша Югославска република Македония. Сега ще дам думата на колегите. Моля, опитвайте се да се вмествате в рамките на минута. си препи Благодаря, господин председател. Имам два коментара. суверенитетът и териториалната цялост трябва да бъдат признавани. Това се отнася и за бившата Югославска република Македония. Искам в случая да посоча, че резолюцията се отнася за доклада за напредъка 2014 година. Става дума за контрол на медиите и независимост на правосъдието. Там има проблеми. И е, институции свързани с изборите, също бяха засегнати. Обаче, в случая правителството се намесва. И третия коментар става дума за а, декларации, които се отнасят отрицателно към добросъседските отношения. Например, съжалява се за загубата на Велика Македония. Това всъщност е проява, която се е състояла и заместник-председателят на парламента и е, бивш външен министр е посетил Олимп и е закрепил там стария флаг. Става дума не за двустранни спорове между две държави, а за въпроси свързани с международното право, за които отговаря съвета за сигурност на ООН. Европейския съюз като цяло трябва да настоява за яснота по въпроса с името, за да не се използва това като претекст за обясняване на недостатъчните реформи. Преди няколко дни Беше взето решение през 2015 година този въпрос, е, обсъждането по него да се възобнови е, през 2015 година. Първото условие е провеждане на необходимите реформи. По Αυτό πρέπει να είναι. Второто условие – добри съседски отношения и е, приемливо решение за въпроса с името. Това са неща, на които трябва да се спре Европейския парламент. И накрая искам да кажа, че е, Македония все още не е готова за присъединяване не е готова за преговори за присъединяване, защото няма реформи, няма добри е, съседски отношения, още не е изяснен въпроса с името. Благодаря. Три минути, господин Пападакис. Може би е, бихте съкратили изказването си за една минута. Ще се опитам, господин председател. Е Въпросът за името трябва да стане предмет на едно решение, приемливо за всички. Не трябва да се упражнява натиск, защото в противен случай е, този натиск ще продължи да се чувства в региона, а трябва там да се правят реформи, за да може да се установят демократични процедури и в тази държава. Аз мисля, че темата или по-скоро спорът за името, трябва да се реши на равнище ООН. Дамбацки. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Вземам думата и като заместник председател на смесения парламентарен комитет между Европейския съюз и Македония. Подкрепям казаното от господин Танук и позицията на групата на ЕКР за това, че пътят на Македония е единствено Европейския съюз, няма друга альтернатива. Но не бих споделял напълно оптимизма на част от колегите, защото има въпроси, които трябва да бъдат поставени. Това са въпроси свързани не с дори с междудържавните отношения, а с базови ценности на Европейския съюз и на европейското семейство. Например, въпросите на цяла една общност в Република Македония да се самоопределя като такава каквато е, да използва родния си език, да може да се сдружава в свои организации и в свои политически партии, това е неотменимо право и аз съм сигурен, че никой в тази зала няма да го отрече и никой няма да успори наличието и, и нуждата от, от такава промяна. А, не споделям оптимизма и на господин, а, на господин Байгъл по отношение на добросъседските отношения. Затова ще внеса и предложение в точка 3 и в точка 1. А, и тъй като няма достатъчно време, тук ще приключа. Благодаря ви, господин председател. Thank you. Mr. Nart, please. Realmente es patético. Господин Нарт, наистина много е жалко. Жалко е, че въпросът свързан с интеграцията на европейски граждани в Европа, трябва да зависи от е, вето върху името. Е, това е историческо място, което винаги се е наричало Македония и наистина е смешно, че в случая ние трябва да говорим за бивша Югославска република Македония. Просто е, трябва да кажа, че е, това е име с исторически корен име на това място. Испания и Франция е, имат общ регион Русион. Е, той е и от френска и от испанска страна. И никой от френска страна не поставя е, Въпрос за това. Е, Перпинян е столица от френска страна, е, от испанска страна също има столица и ние не можем сега е, да говорим за неща като флага на Вергина и така нататък. Става въпрос по-скоро за това, че две държави се блокират по един въпрос, това са въпроси от психоли... психологически, а не от исторически характер. След като има признати граници, след като няма териториални претенции към съседните региони, ние не можем да блокираме Македония. Това стана вече 9 пъти. Ние създаваме прецедент. Македония Е, наистина е, ще има доста сложен път към Европа и трябва да престанем с тези истории. Благодаря на колегата над господин Месерич. Като докладчик в Сянка за Македония искам да се присъединя към всички, които искат е, да поздравят господин Вайгъл за доклада. Доклада много ми харесва и моята група смята, че това е един от тези доклади, които заслужават продължение. Един от основните проблеми е свързан с името. Не искам да се спирам на въпроса, тъй като сме го обсъждали многократно. В края на 90-те години, когато нашите страни чаках присъединяване и отваряха глави, отлагания по технически причини винаги водеха до отрицателни резултати сред населението. Не, да не забравяме това. Е, в е, случая пак става дума за неразумно отлагане от страна на една държава членка. Освен това, от 5 декември Международния съд взе решение това, то беше свързано с кандидатура за членство в НАТО, но има отношение и към настоящия доклад. Смятам, че като група бихме искаме, бих искали да подкрепим предложението за името, да видим докъде ще стигнем. По доклада за Черна гора споменах, че има проблеми, както и много други Средозападните Балкани с околната среда. Не знам дали е, е издръбняване, но енергийните цели за 2013 година не бяха спазени от Македония и бихме искали да внесем текст в този смисъл. Трябва също така да се спомене, че трябва да се обърне особено внимание на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. И разбира се, по отношение на околната среда и подготовката на административния капацитет на държавата Македония са задължителни, за да може да се страната да приведе екологичната си политика в съответствие с европейската. Още двама оратори, господин Кукан. Благодаря, господин председател. Аз съм разочарован, че от толкова години, година след година, ние обсъждаме едно и също положение в Македония, познавайки последиците от застоя там. Повечето в е, парламента, комисията и съвета са съгласни, че преговорите трябва да започнат. Решението обаче винаги се отлага поради въпроса за името. Да си го признаем. Съгласен съм с господин Вайгъл, че въпросът за името не би трябвало да бъде пречка при започване на преговори. Съгласен съм и с предложението на върховния представител да започне работа за взаимно приемливо решение. Ще се спра само на няколко аспекта. Политическата култура и политическия застой. Политическите битки трябва да се водят в парламента. Не е допитването допитването до гражданското общество е задължително за всеки, който иска да бъде член на Европейския съюз. Корупцията трябва да бъде противодействана. Медийната свобода е върховен приоритет. Конституционните промени също не би трябвало да се извършват в момент, в който опозицията бойкотира парламента трябва да се отчете и заключението на Венецианската комисия. Госпожа Телхаро има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз винаги се изказвам накрая и получавам все по една минута. Искам да посоча обаче, че Скопие не само по въпроса за името, но и по други въпроси не е изпълнило е, това, което трябва. Има проблеми с е, демокрацията, с правата на малцинствата, с е, съдебната система, която е, бележи много слабости, така че освен въпроса за името, има други проблеми, които не дават възможност да се започнат разговорите за предприсъединяване още утре. ние ще трябва да прочете малко Аристотел и Платон, защото след Втората световна война техните предсказания се сбъднаха. Има много проблеми с произвола на съветския режим и това се чувства. Нека сега да си спомним за Крим, за Нагорни Карабах и всичко това е свързано с произвол, така че трябва да си припомним действието на външния министр на Македония в Северна Гърция. Той е поставил македонски флаг. Вчера беше казано, че Сърбия има проблем с разговорите предвид връзките си с Русия, обаче Македония също има връзки с Русия и се осъществява търговски обмен за стотици милиони, обаче изглежда никой не се впечатлява от това. Тук. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Проекто доклада на господин Вайга отразява ситуацията в парламента и пътя напред. Комисията смята, че започването на преговори ще подпомогнат за запазване на темпа на реформите. Мисля, че е, се правят усилия за привеждане на законодателство в съответствие с това на Европейския съюз. Е, имаме е, притеснение относно независимостта на медиите и независимостта на съдебната система. Опозиционните партии не участват в парламента и това е притеснително и правителството и опозицията трябва да направят така, че да се води дебат в парламента. Комисията повтаря значението на интеграциите и реформите като цяло. Това въжи за реформата Вижте образование, започната отскоро, върви и за проект проекта за изменение на Конституцията. Промените изискват широк консенсус в обществото и трябва да са резултат от диалог между политическите сили. Конституционните изменения трябва да отчитат Европейската конвенция по правата на човека, да отчитат европейското законодателство и международните норми за фискална прозрачност, борба срещу прането на пари. Що се отнася до бъдещето и след заключението на съвета от декември, комисията ще засили ангажираността си през следващите месеци чрез политически диалог и програмите за подпомагане. В момента ние търсим да започнем диалога на високо ниво за присъединяване, когато условията са на лице. Процесът е функционирал добре в миналото и може да върне вниманието обратно към ключовите въпроси. Председателят благодаря. Господин Вайгъл има думата. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които участваха в този много конструктивен дебат. Особено се радвам, че е, не се подадахме на изкушението да навлизаме в полемика и уважавам различните, различието в мненията. Особено се радвам, че има консенсус за това, че европейското бъдеще за Македония означава и повече стабилност, повече напредък и повече единство за Европа. Благодаря много на моите предшественици като, на моя предшественик като докладчик. Много научих от него. Научих много от всички, с които се срещнах в Скопие. Много се радвам от това, че беше проведен толкова конструктивен диалог с докладчика. Сега очаквам да получа всички обявени изменения. За повечето от тях мога да кажа още от сега, че са напълно приемливи. И не би бил сериозен проблем да се изгради, е, да се разработи един конструктивен доклад. Благодаря и на представителя на Европейската комисия за уверенията му, че комисията ще засили диалога с македонското правителство. Надявам се, че ще мога да следя и политическия диалог на високо ниво. Той би трябвало да донесе положителни резултати и по многократно обсъждания въпрос за името на страната. Благодаря ви, господин председател. Председателят. Благодаря, господин Вайгъл в края на, де, на този разговор искам да кажа, че няколко думи в качеството си на човек, който е участвал в процеса на разширяването от толкова години. Искам да ви напомня, че на 24 декември преди много години в Загреб Македония подписа договор за присъединяване на асоцииране. Това беше преди 15 години. 15 години са дълъг период от време. Мисля, че комисаря Хан, който отговаря за разширяването и политиката на съседство, след изтичането на 5 годишния мандат ще трябва да, се, да подходи към досието Македония по доста по-различен начин. Този проблем си стои нерешен. Той не помага нито на Европа, нито на процес на разширяването. Искам да повторя казаното от много колеги, че трябва да се положат усилия, за да се избегнат допълнителни пречки пред откриването на преговори, защото подобна ситуация създава вътрешни вътрешно чувство на отчаяние. Който не е, не е следил преговорите за разширяване, не може да разбере това. Мисля, че трябва да, положат, да бъдат положени всички усилия, за да се постигне присъединяването на Македония. Моята препоръка е за всяка присъединяваща се страна трябва да се предвиди един час в нашата комисия. Хубаво е, че прекъснахме дискусията, защото към тази тема има много жив интерес в парламента винаги се опитваме да дадем възможност за изказване на всички колеги. Съжалявам, че трябваше да огранича времето до една минута, но нямаше друг начин да се справим с времето, с което разполагаме и брой на изказващите се. Господин Легутко сега ще поеме председателството за следващите точки в дневния ред. Дами и господа, продължаваме със следваща точка в дневния ред размяна на мнения с съвета на председатели на делегации по предизвикателствата пред външните отношения в Европейския съюз и сътрудничество между делегациите и комисиите. Добре дошъл на господин Панцери като председател на този орган който се занимава с дейността на всички постоянни интерпарламентарни делегации. Според допълнение 6 към правилника, Комисията по външни отношения следи политически и координира дейността на съвместните парламентарни комисии и комисиите за парламентарно сътрудничество както и дейността на междупарламентарните делегации и временни делегации, влизащи в, нейния, в нейните правомощия. Искам да напомня на това, че има членове на различни работни групи, Южното, Източното партньорство и други да насърчават съгласоваността в наша дейност. Мисиите на някои делегациите, особено за страните в съседството, биха могли да осигурят чудесна възможност да осигурят потребностите на инструментите за външно финансиране на Европейския съюз. Председателя на Комисията по външни отношения беше поканен на последното заседание на е, съвета на председатели на делегации на 16 декември. Там беше проведена първа размяна на мнение за това как да се засили сътрудничеството между парламентарните делегации и АФЕТ и евентуално и други комисии, Либе, Итре и, подоб, и други подобни. Бих предложил този разговор днес да бъде разделен на две части. Първо, по-добро сътрудничество, за да се обосновават и защитават позициите на парламента в взаимоотношенията ни с трети страни, да засилим своето влияние и да популяризираме ценностите на Европейския съюз. Второ, как могат междупарламентарните делегации да бъдат подпомагани, за да извършват своите дейности по най- в най-уместни подходящи условия. Преди да ви дам думата господин Панцери, искам да напомня, че постигнахме някои оперативни заключения на последното заседание на съвета на ръководителя на делегации на 16 декември. Първо, Председателите на делегации би трябвало да бъдат канени на заседанията на докладчици в Сянка, когато докладът е за страна, попадаща в техните е, правомощия. Заедно с това, представители на АФЕД би трябвало да бъдат канени на съответни заседания на делегациите и при необходимост на мисии, когато става дума за страна, влизаща в правомощията на делегацията. 3. Заседанията на делегациите не би трябвало да се провеждат едновременно с в едно и също време с заседанията на ФЕД. Сега думата има господин Панцер, председател на съвета на председателите на делегации. Благодаря. Нямаме много време. Благодаря ви за тази среща. Между впрочем, за първи път се провежда за първи път подобна среща и това е много важно. Аз смятам, че ние трябва да работим заедно, за да засилим ролята и видимостта на Европейския парламент и да осигурим актив, ефективно наблюдение върху взаимоотношенията с трети страни, както така и да водим непрекъснат диалог с парламентарните събеседници. Комисията по външни отношения е водещата комисия и нашата работа се ръководи от позициите на АФЕТ и решенията на пленарната зала. Делегациите по, по-голяма степен, отколкото в миналото, играят важна роля при очертаването на приоритетите на парламента в областта на външните отношения и задължително трябва да бъдат в тясна връзка с Комисията по външни отношения би казал, че делегациите могат да бъдат ушите и очите на Комисията по външни отношения. Що се отнася до съответните компетенции, нашата работа трябва да бъде по-добре координирана, в, което е от общ интерес за институцията. Делегациите са призвани да да повишат ефективността на своята нетехническа дейност, посветена на наблюдение в областта на външните отношения. Ето защо трябва да работим в тесен контакт с парламентарните комисии. Тези дейности не са самоцелни, а да, а да преследват една по-обща цел на нашата институция, а именно на парламентарните комисии, имащи отношение към външните отношения. Ето защо аз приема с огромно задоволство предложението отправено на господин Брок на последното заседание на председателския съвет за въвеждане на поредица от инструменти за, по, за повишаване на ефективността на делегациите и комисиите. И през декември месец аз изразих съгласие с това, че някои че има нужда от някои механизми. Докладчиците на АФЕТ и други заинтересовани комисии трябва да бъдат кани на съдание на делегациите и от друга страна председателите на делегациите да бъдат канени, за да разкажат за контакта си с чуждестранните събеседници. Е, трябва да предаваме посланието на своите събеседници в чужбина. По този начин ще бъдем убедителни, ще се радваме на доверие в областта на външното отношение при пълно спазване, при пълно зачитане на позициите на нашата институция, правата на членовете да се изразяват свободни и да пътуват в трети страни. В... Заедно с това трябва да избягваме ролята на делегациите и на АФЕТ – да не бъдат узурпирани от други неофициални организации, които, се, които говорят от името на парламента. И тук искам да благодаря на комисията АФЕТ и председателя Брок за подкрепата, която дава на проекта за рационализиране на роля на делегациите. Както знаете, правилата за делегациите се промениха, намали се броят на членовете на делегациите, както и времето за посещения. Съгласен съм с председателя на парламента Мартин Шулц, че ние трябва да намерим разумно решение, така че да не допускаме дублиране и разхищение в своята работа. Работата на парламентарните делегации бяха трябваше да реформират а, своята дейност в областта на външните отношения. Ето защо се налага да работим заедно, доколкото е възможно пред постоянните докладчици на АФЕД би трябвало да участват в нашите мисии в чужбина и комисията АФЕД би трябвало да приема пре представители на делегациите със своите делегации. Това е рамката на въпросите, на които сме призовани да обсъждаме. Мисля, че ако успеем да постигнем успех, това ще бъде добре за по-нататъчната работа на парламента. Благодаря. Благодаря. Думата имат пред председателят Галер. Благодаря, господин председател. Благодаря, колега Панцери. Не е съвпадение, според мен, че повечето председатели на делегации са членове или на Комисията по външни работи, или на Комисията по развитие, или на Комисията по външна търговия. Много е важно те да имат връзка помежду си и да отправят единно послание. Действително има известни опасения във връзка с това, че делегациите се превръщат в самостоятелни единици, че не съгласуват позициите си с парламента и съответните ресорни комисии можем да противодействаме на това, като, например, се погрижим за това, онези, които отиват на мисия в чужбина, да докладват на Комисията по външни работи. Можем също така да дадем повече възможности на делегациите за пътувания, като, например, председателят на делегацията не се брои за член на делегацията. Така ще може да отпътуват повече колеги, например от Комисията по развитие или Комисията по външни работи, които имат опит не би трябвало и тези колеги да се смятат за членове на делегацията. В противен случай ще се предизвика раздразнение сред членовете на някои делегации. Те няма да имат възможност да пътуват и ще могат да се запознават с съответните държави, само четейки документи. Благодаря. Джефри Ван Орден за две минути. Благодаря, господин председател. Аз съм председател на делегацията за връзки с Индия. Няма гъвкавост при определянето на момента на посещенията. Има и някои бюрократични спънки, които трябва да се преодолеят, за да бъде дадена зелена светлина за дадена мисия проекто графикът за дейността на делегациите не бе одобрен от председателския съвет преди 15 януари. Председателския съвет отложи вземането на решение. Когато бе взето решение на 15 януари, бе вече прекалено късно, за да се организират пътуванията през Зелената седмица през февруари. понякога не е подходящо да се пътува по време на Зелената седмица. Зелената седмица през февруари, например, за нашата делегация не съвпада с сесията на Индийския парламент. Затова и поискахме дерогация. Но явно така затрудняваме системата. Затова според мен ни е необходима система за по-бързо вземане на решения. Трябва да се премахнат повечето бюрократични пречки. Не разбирам, например, защо председателският съвет трябва да одобрява отпътуването на делегации. Възможно е необходимите решения да се вземат в зависимост от конкретния случай, без да трябва да се минава през цялата бюрократична иерархия в парламента. Благодаря. Ханс Ван Бален. Благодаря, господин председател. Аз бях председател на делегацията за връзки с Япония. Сега председателствам делегацията за връзки с Южна Африка. Съгласен съм с господата Ван Орден и Галер че не бива да свръхорганизираме. Обикновено в парламентите има мълцинство и мнозинство, които не са на едно мнение. Радвам се, че от работата на делегациите проистича допълнителна полза. Допълнителната полза е, че се срещаме с колеги парламентаристи от други държави. Каним ги на посещение. Тук посещаваме ги и ние, ако свръхорганизираме, това няма да е добре, според мен. Мисля, че е по-добре да провеждаме междуличностни контакти, да гарантираме междуличностни контакти. Ние сме 751 души, т.е. и извън зелените седмици ще има достатъчно колеги, които ще работят на заседанията, тук ще участват в вземането на решения. Ще трябва да проявим гъвкавост. Добре ще бъде при посещенията в други страни, членове на делегацията да са и докладчиците, и докладчиците в сянка. председателят трябва да участва само в качеството си на председател, а не от името на политическа група. Ключовата дума, според мен, е гъвкавостта, като същевременно трябва да спазваме и правилата. Благодаря, господин Хауит. Благодаря, не съм председател на делегация, но мисля, че трябва да бъдат взети предвид и други гледни точки и тези на членовете на делегации. Съгласен съм с господин Ван Орден, който говори за бюрократичните спънки. Много е трудно да се промеят някои от бюрократичните изисквания. Разбира се, въпросът се свежда и до пари, но посещенията в трети страни обикновено са изключително добра възможност за Европейския парламент да се намеси и да си осигури публичност. Казаното от господин Галер за това в делегациите да участват и членове на ресорните комисии, така че да се възползваме от техните познания и опит е добро. С господин Панцери говорихме за външните мисии. Когато бях докладчик за Македония, например, работих много добре с съвместния парламентарен комитет. Ролята на докладчиците е много важна и те трябва да продължат да я играят. Подкомисията по правата на човека се опитваше също да провежда заседания с участието на делегации. Мисля, че делегациите играят много важна роля в парламента. Те укрепват демократичните структури в парламента. Нещо, което каза и госпожа Могерини. Понякога има и някои слабости. Например, в делегацията за Македония има много колеги от Гърция и България, което не винаги отразява общоевропейската перспектива. В други делегации, например, пък има много колеги от Великобритания. Мисля, че трябва да приложим един по-общоевропейски подход – така ще се представи и общата ни европейска перспектива. Важно е също членовете да имат предварителни познания когато се провеждат разисквания и липсват такива познания за парламента, това е това поставя парламента в много неудобно положение. Наистина съм съгласен с това, че трябва да се подкрепят делегациите, трябва да се гарантира тяхната ефективност. Uh, thank you, Mrs. Uh, thank you, President, and thank you for the opportunity to... Uh, Госпожа Ламберт, благодаря, господин председател, благодаря ви че мога да участвам в разискванията. Аз съм член на делегацията за връзки с Южна Азия. Мисля, че е важен въпросът за това как да обвържем работата на делегациите с работата на парламента. Има и някои бюрократични процедури. Ако не сме доволни от тях, то ще трябва да поговорим с председателския съвет. Има много различни делегации, които пътуват до различни държави. Наскоро, например, бе поставен акцента върху Съединените щати. Но тъй като има толкова много различни делегации, работещи с различни държави, ние не можем да застанем на единна позиция. Европейският съюз говори на много различни гласове. А мисля, че е важно да имаме единна позиция. Много е важно да отчетем приноса на работата на делегациите към нашата работа. Имам въпрос във връзка с консултациите на нашата комисия с делегациите. Консултираме ли се с делегациите, когато планираме своите пътувания? Мисля също, че делегациите трябва да имат възможност да докладват за резултатите от посещенията си. Това е изключително важно. Не се прилагаше през изминалите няколко години. Трябва да има и гъвкавост в работата ни. По време на миналия мандат беше казано, че една от делегациите не може да получи доклад от мисията за наблюдение на изборите в дадена държава, докато не премине, преди да е минала през комисията по външни работи. Това забави работата на делегацията с няколко седмици. Мисля, че трябва да бъде решен този проблем, който се отнася до координацията. А що се отнася до времето, което ни се предоставя за пътуване, то бе намалено неоснователно. Ще имаме възможност да пътуваме единствено до столиците, без да можем да се запознаем с положението в други градове на съответните страни. Господин Кукан, съвсем накратко. Аз правя преглед на политиката за съседство Ясно е, че докладът ще бъде сложен и аз реших да използвам знанията на всички уважавани колеги. Възнамерявам да се свържа с, с ръководителите на унези делегации, чието страни попадат в тази област и искам да ви призова за тясно взаимодействие, защото искам да подготвя доклада по отговорен начин. Искам да кажа, че конференции като тези в Ереван и Тунис биха били много важен източник на информация за мен. Просто обявявам и ви моля за сътрудничество и взаимодействие. Благодаря, господин Асис. Благодаря. Искам да посоча, че външната политика сама по себе си не е прехвърлена върху депутатите, но всъщност какви са предимствата за един депутат да се занимава с мъчно-политически въпроси. Може да прояви гъвкав подход и може да е, отразява проблеми, които засягат повече страни и да отразява също многообразието в различните парламенти. Естествено, тук става дума за това да се защитава позицията на Европейския съюз по различни въпроси, ние виждаме необходимостта от това, когато трябва да се постигне консенсус. Това не винаги е възможно, обаче е важно това многообразие да се поддържа, поради което това ограничение, което се налага тук, у мен буди голяма загриженост. На практика, се използва позицията. Имам един въпрос, е, свързан с пет страни в Южна Америка, от Венецуела до Аржентина. Е, сега имаме ограничение във времето при посещенията и това се отразява на програмата. Тази година искаме да посетим Парагвай и Уругвай. 12-13 е, часа са необходими за път – от а, е, Южна Европа, а повече 15 часа от Северна Европа до там. И същия път а, е, на връщане. И за това кратко време не е възможно да посетим две страни, като Парагвай и Уругвай – това би било и липса на респект спрямо органите на тези страни, поради което можем да посетим само една страна – Парагвай. Това естествено се отразява негативно върху мисията. Има и отрицателно финансово въздействие, защото ще трябва да се заяви друго пътуване в Латинска Америка. Този въпрос всъщност засяга не само Латинска Америка, но и други региони. Господин Грил. You, um, Благодаря, господин председател. Искам да повторя онова, което се каза за липсата на гъвкавост и рестриктивния характер на новите правила. Някои от страните, с които работим, са повече като приличат повече на континенти, така че невъзможността да работим с регионалните фактори, може да се окаже сериозен проблем. Смятам, че новите правила трябва да бъдат преразгледани. Какъв е смисълът една делегация да направи посещения, ако ще могат да се срещнат само с ограничен брой лица? Подкрепям казаното Джин Ламберт. Друг въпрос е свързан с следното. Когато водим дебати тук в парламента, и знам, че когато се пише доклад, докладчика трябва да се допита да, до делегацията, но това но понякога възникват други проблеми и винаги, когато се повдига въпрос в пленарната зала с ръководител на делегацията, защото може да повлияе върху работата на делегацията. И ако им предстои посещение през седмицата, може да бъде засегнато и взаимоотношението, така че нека да се разшири а, дискусията. Благодаря, госпожо Гил. Ако не се лъжа, с това списъкът на изказалите се председатели на делегация е изчерпан. Ще дам думата на господин Панцери за обобщение. Благодаря на всички. Опитваме да изясним следното. Аз тези правила не съм ги писал аз. Те ми бяха представени. Те са били разработени по време на предишния мандат. От, е, и в, в разработването има участвал тогавашния председател Кашман. Е, разработени са доста по-рестриктивни правила. Отговорността е на всички и лобистичната дейност би трябвало да се води по-решително от всички групи. И от комисиите, и от групите. Искам обаче да подчертая, че новият факт е, че за първи път водим среща в политически орган, а именно комисията АФЕТ и даваме политически характер на своята работа. Искаме да не сме, да, да не сме толкова маргинални, както в миналото. Аз защитавам прерогативите на делегациите, но за тази цел трябва да можем да работим с водещата комисия, в случая АФЕТ, Инта и ДЕВЕ също. И да е, започнем да решаваме поредица от проблеми. На първо място ограниченията. По всяка вероятност аз ще участвам на председателския съвет – ще също тук трябва да споменем въпроса за квотите, продължителността на посещението, графикът на заседанието. Аз ще имам някои проблеми, тъй като има заседания, които са едновремени. Целта е да намерим разумни решения, които отговарят на очакванията на много председатели на делегации. Вторият елемент е логистичната координация и тук обсъдихме и в Страсбург в момента в който се обсъждаше календара, се оказахме в положението, че в рамките на около месец се оказа, че във Вашингтон ще има 6 делегации. Мисля, че това не представя парламента в добра светлина. Не е допустимо 6 делегации да посетят Вашингтон. В рамките на един месец те ще се срещнат с едни същи хора, ми ще ни се смеят. Нека да има една минимална координация. И накрая имаме нужда от политическа координация. Аз тук съм напълно съгласен с казаното че външната политика не е нещо, което се импровизира. Трябва да се познава контекста, в който работим, да има съгласувано с дебатите, които се водят в АФЕТ. Е, следователно, политическа координация, която не ограничава дейността, а прави по-задълбочена работата на делегацията. И за да приключа. Взаимоотношенията с АФЕ трябва да бъдат насочени към разработване на инструменти за сътрудничество. Както казахме, че трябва да има някои задължителни елементи, присъствие на делегации, не е нужно да има бюрократични тежести и трябва да се опитаме да променим и обновим част от работата си, да изградим основите на едно по-широко участие. Имам предвид и още нещо което е много важно. Трябва да променим и начина по който дискутираме в делегациите и в АФЕД. Например, въпросът Африка, всичките му аспекти, не можем, когато обсъждаме този въпрос, не можем да не обсъждаме и присъствието на Китай в Африка. Това са деликатни въпроси сътрудничеството, правата на човека, нека да започнем да променяме нещата. Мисля, че трябва да можем да работим в тази насока и съм доволен, че започнахме тази съвместна среща с председателите на делегации. Повтарям, без бюрократични тежести, а като една целенасочена политическа дейност. Благодаря за вниманието. Благодаря. С това приключваме заседанието тази сутрин. Благодаря на всички колеги. Ще продължим в 3 часа.